Здравейте, колеги! Много ви благодаря, че сте тук. Знаете, разбира се, каква е първата точка. Първата точка е да приемем дневния ред и да има съобщения на председателя. Но първата точка по съдържанието е разискването относно приоритетите на Либе. Няма по-добър начин от това да ги дискутираме, освен да имаме толкова малко, които днес са дошли на заседание. Но ето, ще трябва да обсъждаме приоритети с една шепа хора. Така или иначе, първо промени в дневния ред. Има искане от колегата Таня Файон за гласуването по досието за Косово и либерализацията на визите да се добави към гласуването днес. Ако няма възражения, заповядайте, госпожо Интвелт. Аз нямам нищо против, но не разбирам първата точка в дневния ред, за която вие сте отделили цели два часа – приоритетите на Либе и последващи действия във връзка с решението на координаторите от 11 юли 2019 година. Аз бях на това заседание, но го разбрах по съвсем друг начин. Не виждам какъв ще е този дебат, какво ще е заключението. Приоритет приоритети на групата, изслушвания на комисари. Комисията ще представи приоритетите си. Може би едва след това можем да решим какви са ни приоритетите. Аз не виждам изобщо необходимост от такава точка. Много добре разбирам защо го казвате, но идеята беше поне да видим как можем да организираме работата си с оглед и на предстоящите изслушвания. Госпожо Сипел, благодаря. Аз разбирам, че трябва да разменим мнения по приоритетите, но сега изготвяме изслушванията на комисарите и мисля, че всяка група ще мисли за приоритетите си с оглед на това. Освен това, си задавам въпроса дали този следобед ще можем да набележим нашите приоритети. Вижте, дори координаторите ги няма. Аз мога да кажа добре дошъл само на господин Ленарс, който е един от координаторите. Задавам си въпроса защо интересът е толкова малък? И можем ли да стигнем до заключение при толкова малко присъстващи? Госпожо Френтке, благодаря. За мен не е проблем да проведем това разискване, но по-важното е какво ще направим с заключенията, защото сигурно ще има сходства между нашите приоритети, но едва ли ще има и съгласие и това трябва отново да стигне до координаторите, за да се вземе решение. По-скоро опишете какво ще се случи с заключенията от нашето разискване. Аз съм съгласен с вас и започнах това заседание съвсем иронично, както забелязахте. Вторник е днес, не е петък след обед, само вторник. И аз записах тази точка. Това е обичайно заседание. От членовете се очаква да присъстват. Но наистина е странно, че има толкова малко, които присъстват, за да дадат смисъл на тази уводна дискусия към нашите приоритети с оглед на бъдещите изслушвания, които започваме и трябва да се обсъдят и утре на срещата на координаторите. Точно това е смисъла Но разбира се, ако смятате, че е безсмислено да обсъждаме тази точка, нека да я махнем и да я изпълним с повече съдържание на заседанието на координаторите утре. Това ми се струва разумно, защото като говорим за изслушванията, ние вече сме заложили своите приоритети – в писмените въпроси към комисарите. Имаме и устни въпроси, не е нужно сега да ги определяме. Освен това, не е нужно да определяме някаква работна програма и не съм много сигурна какво точно ще решаваме, какво ще обсъждаме, както беше и казано. нека да използваме времето си по-рационално. Добре, но така или иначе вие ме прекъснахте, докато аз правех съобщенията на председателя. Още не сме стигнали даже до тази точка. Няма нищо лошо в това да обсъждаме такъв въпрос във вторник след обед. Това е обичайно заседание, но виждам господин Ленарц иска да вземе отношение преди да свършим с съобщенията на председателя. Разбирам, че хората се притесняват от това, че няма достатъчно колеги в залата. Но за мен е важно да има размяна на мнения, точно защото имаме нови членове и решихме, че е добре в началото на мандата, преди да преминем към конкретните доклади, да има време за размяна на мнения и всеки да знае какви трябва да бъдат нашите приоритети. Разбира се, не всеки ще може да се включи в изслушванията на комисарите. За това е много добре да имаме едно такова разискване и според мен то е важно. Освен това, е, за мен е важно качеството, а не количеството. Благодаря. Виждам, че има известно припокриване в позицията, вашата и на госпожа Сипел. Да, имаме членове в залата, може би ще се опитаме да разискваме, но нека първо да приключа с това, което исках да ви съобщя. Като председател имаме всички езици, освен ирландския. Трябват ви електронните карти за гласуване, тъй като предстои доста дълго гласуване, което започва в 6.00 часа. Така че имайте предвид, тогава ще ви трябват електронните карти. трябва да приемем и решенията на координаторите по различните докладчици. Джерон Ленър се е докладчик по предложението за регламент относно условията за достъп на останалите информационни системи или Крис, и също така за предложението по ETIAS. Е И двата доклада са възложени на колегата Ленарс. Ядвига Вишни... Вишневска е определена за докладчик по протокола между Европейския съюз, Швейцарската конфедерация и княжество Лихтенштайн. Става дума за критериите и механизмите за определяне на държавата, която отговаря за разглеждане на молбите за обежище, които са подадени в държава членка или Швейцария, що се отнася до достъпа до Евродак. Имаме и докладчик Марина Калюран, която ще бъде докладчик по споразумението между Мексико и Европейския съюз – по предоставянето и обработката на данните на пътниците. След това докладчици по становища, колегата Киничи, докладчик по участието на Либе в преговорите по Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд, както и Европейския социален фонд Плюс. И двете становища са възложени на колегата Киничи. Имаме също така и коментари по актовете за изпълнение и делегираните актове. Решението за изпълнение по отношение на рамката за обежище, миграция и фонда за интеграция. На 18 септември парламентът получи следното решение по изпълнение от страна на комисията като проекто текст. Приемането на този акт за изпълнение беше съобщено на всички членове на Либе чрез бюлетина на Либе от 20 септември 2019 година беше определен и вътрешен срок за повдигане на възражения. Ако имате такива, моля колкото се може по-бързо до 2 октомври на обяд да ги представите на секретарията. Това са съобщенията. След като направих съобщенията, нека да преминем към разискванията. Идеята беше, че започнахме парламентарен мандат през юли. Предстои размяна на мнение с всички комисари, тези, които си тръгват и новите. Знаете, че сега свършва мандата на комисията Юнкер. Ние вече разговаряхме и с всички изпълнителни директори на агенциите в нашата област. Имахме и среща на координаторите на 11 юли. Беше решено, че е добре всички членове на Либе да изразят своето мнение по приоритетите от новия мандат. Много скоро започват изслушванията на кандидат-комисарите в Комисията Ван дер Лайен. Повечето от нашето време ще е отделено за това. Има някои недовършени предложения, по които отново започваме работа по-късно тази вечер. Просто исках да можем да изразим своите мнения и разбира се да ги имаме предвид и утре на заседанието на координаторите. Ще започнем с кръга от координатори, които да обяснят своите виждания и след това ще чуем всички вас. Господин Ленърс. Благодаря. За мен най-важното е това, по което сме работили през последните 3-4 години, а именно да се преработи системата за убежище в Европейския съюз. Знаем, че ще има ново споразумение за миграцията. И съм малко притеснена, защото мисля, че трябва да има ново споразумение, но същевременно не бива да се отказваме от всичко, което сме свършили до сега, особено по досиета като Евродакт. Тук със сигурност имаме подобрение на законодателството, например при търсещите обежище. Със сигурност тази работа трябва да продължи. При сегашната система за миграция виждаме, че няма достатъчно ефикасни политики при връщанията, което създава проблем. Ако половината от тези, които нямат нужда от международна закрила, решат да останат в Европейския съюз, ще е много трудно да ги спрем и вместо това да защитим истинските бежанци. Освен това, това влияе и на общественото мнение и приема на тези, които идват при нас, без непременно да имат нужда от международна закрила. Така че тук трябва да се направят много важни подобрения. Важно е сътрудничеството с трети страни, страните по происход, страните по транзит – Мисля, че по тези въпроси през следващите години Европейският парламент трябва да работи. Не може всеки отделен министр на външните работи по-отделно да ходи в държавите по происход със собствени идеи. Трябва да имаме европейски подход, който се подкрепя от всички министри. Колко време имам да говоря, господин председател? Uh, uh, Извинявам се, по две минути ли имаме? Ние само загряваме. Сега накратко по сигурността, мисля, че много се работи по сигурността и при предишния мандат. Вижте ETIAS, вижте системата за вход и изход, системата за данни на пътниците. Важно е в парламента да следим как се прилага тази система, а не само всичко да си остава на хартия. Благодаря. Благодаря, господин Ленърс. ще има време за всички координатори, но моля ви от сега нататък по две минути, госпожо Сипел. Благодаря. Радвам се, че виждам повече колеги в залата и повече координатори. Няма да използвам времето твърде дълго, но исках да спомена изкуствения интелект – цифровизацията, защото тя навлиза във всички аспекти на нашия живот. И заедостта и разбира се сигурността, наказателното право, гражданското общество. Затова трябва много да внимаваме как се отразява всичко това на индивидуалното поведение на хората. Лесно е да си купиш билет по интернет, но също така лесно е да разпространяваш езика на омразата – за това е необходимо да видим защитени ли са основните права и свободи. Трябва да видим също така как да се възползваме от тази нова среда, без да жертваме своите права. И как всеки да може да се оправи с тези нови явления. В Либе също така говорим за сигурността, за наказателното право. Мисля, че нашата комисия трябва да работи много по изпълнението. През последните години е, сме работили по множество мерки и в наказателното право, и в борбата срещу тероризма, но въпреки това, все още голяма част от тези мерки не са приложени. Следователно, как можем да знаем дали има празноти в закона, ако той не се прилага? Работа на нашата комисия ще бъде да установим дали има добро изпълнение и да настояваме държавите членки и комисията да работят по изпълнението. В противен случай няма смисъл да говорим за мерки. И последното Обежище и миграция. Тези дни има заседание в Малта. Много е интересно да видим какъв ще е резултата. Дали това ще е отправната точка за осъществяване на напредък. Или всичко ще се размие. Всичко постигнато в миналото мисля, че ние трябва да поемем своята отговорност и да си дадем сметка, че много хора няма друга възможност да пристигнат в Европейския съюз, освен да влязат незаконно, а те бягат от какво ли не, от изтезания, бедност. В сферата заето също така имаме много различно законодателство – така че трябва да помислим и за заетостта и за обежището. Благодаря, госпожо Сипел. Госпожо Интвелд, благодаря, господин председател. Както казах по-рано, когато обсъждахме дневния ред, е, доста разхвърляна ситуация е. И Ленърс и Сипъл е, споменаха приложението като важен елемент – Съгласна съм с тях, но искам също на когато говорим за приложението, да не говорим само за транспонирането в националните правни норми, а за реалното правоприлагане. Има много голяма разлика между натиска, който се оказва върху държавите членки и за транспониране – и липсата на какъвто и да било а, натиск, що се отнася до правоприлагането или дори за прилагането на юриспруденцията на Европейския съд. Мисля, че трябва, когато работим по нови законодателни норми, а в областта на сигурността и борбата с тероризма, са прияти огромен брой законодателни инициативи, но не са правени реални оценки за това доколко те са ефективни, за това доколко са целесообразни прямо разходите и постигнатите резултати и дали някои от тях не трябва да бъдат променени или заменени. Спомена се е, обежището. Освен това трябва да говорим и за легалната миграция е, за целите на пазара на труда. Е, засилване на основните права, включително и защита на данните в областта на работата на полицията, правосъдието и разузнаването. Освен това, върховенството на закона ще бъде много важна тема за нас и всъщност вече днес видяхме колко е важно съдебната власт да бъде независима и е, колко е добре това, че е, една правосъдна система работи. Също така, външните отношения, темите е, за върховенството на е, закона трябва да са е, основни и във външните ни отношения, включително в трансатлантическите отношения, както и в областта на добросъседството. И трябва да помислим и за това как приемаме различни политики. В парламента си вършим е, работата, много старателно работим и след това темите отиват в съвета и остават там завинаги. Е, директивата против е, дискриминацията е, е блокирана в съвета. Директивата за прозрачността е блокирана в съвета. Политиката за обежището е блокирана в съвета. А, не е, е допустимо. Трябва да се настои да се продоляят блокажите на ниво съвети да се прилагат тези политики. Благодаря, госпожа Инфо, госпожа Рентке. Благодаря, колегите вече споменаха много важни теми. Аз мисля, че нашата парламентарна комисия е една от комисиите, която ще се занимава с най-големите дебати по време на този мандат. Има много теми, по които ще работим и през предходните години видяхме, че ако парламентът не оказва натиск, в съвета нещата се блокират и реално не се постига нищо на равнище Европейски съюз. А това са теми, по които трябва да се постригне нещо, защото гражданите настояват. Трябва да се намери компромис и решение. Ам, структурирах нашите размисли за приоритетите според нас на комисията. Първо, борба за една Европа основана на демокрация, върховенство на закона и основни права. И мисля, че това не включва само механизма за върховенството на закона, който разбира се ще бъде от основно значение. Ще бъде от огромно значение да има механизъм, който следи положението с върховенството на закона но също така трябва да проследим и случващото се след процедурите по член 7, за които парламента и комисията настояват, да продължим да настояваме за е, е, конвенцията от Истанбул, за директивата за насилие основано на, на пол, е, за директивата за равнопоставеността, защото мисля стотици е, гражд... хиляди е, инициативни е, граждани, активисти от областта на е, гражданското общество, които настояват за тези, си... за тези мерки. Следващата тема – обежището. И аз съм е, съгласна с възмущението на колегите. Толкова много усилия бяха положени през последния мандат да се намери компромис между различните политически групи, а сега темата просто остава без да се придвижва напред в съвета. Трябва да кажем натиск. Що се отнесе до мисиите за издирване и спасяване, те трябва да се приоритизират и накрая външното изменение на миграцията. Не можем да настоявам да позволим споразумения или сделки, които се вършат, сключват от Европейския съюз за миграцията, да не вземат предвид нашите права на парламентарен контрол. И накрая, да, сигурността, но без да се поставят под заплаха свободите и гражданските права. И тук трябва да повдигнем въпроса за задържането на данните, след като съвсем ясно се произнесе Европейския съд по тези теми. И накрая искам да призова всички, когато работим по изслушванията на комисарите, много говорихме за формулировките и за заглавията на портфелите на комисарите. Нашата парламентарна комисия е отговаря за една четвърт от правните норми, които се обсъждат в парламента. И трябва да настоим да има яснота когато се работи по тези теми. Да не говорим само за техните за тяхната мисия и заглавие, да говорим за нашите конкретни теми и трябва да ги изредим изрично да бъдат споменати те при изслушванията. Благодаря, господин Тердина. Заповядайте. Ето е Менегнитал. Аз винаги говоря на роден език. Е, уважаеми господин председател, колеги. Е, естествено, трябва да видим къде точно се намираме тук е, като парламент. Обединените нации говорят за това, че в, от населението в Африка един човек на 10 000 иска да ми е, емигрира. И това продължава вече от години. Това на практика обезкръвява Африка, защото тя губи възможност, губи работна ръка, губи економическа мощ. От друга страна възникват културни проблеми и напрежение в Европа. И ние не можем да постигнем много по отношение на интеграцията. Место интеграция постигаме сегрегация. Така че трябва преди всичко да засилване на сигурността, защитавайки населението, а населението очаква точно това, ние би трябвало всъщност да спрем масовата миграция. Това е нашият основен приоритет да, смятам, че трябва да го направим не защото сме озлобени срещу мигрантите, а защото харесваме нашето население и обичаме съгражданите си. Благодаря. А сега господин Прокач... Прокачини. Благодаря, господин председател. Трябва да призная, че нямам достатъчно опит в този парламент, за да предложа конкретни идеи по метода на работа това е, стана ясно и на заседанието на координаторите. Затова съм склонен да се доверя на колегите, които имат повече опит. Но що се отнася до съдържанието на работата, имам е, конкретни коментари. Е, нашата парламентарна комисия е, е на комисията, занимаваща се с най-спорните въпроси. И е това е комисията, в която имаме най-големи разделения позициите си. Защо? Защото се занимаваме с една от най-обсъжданите теми в днешно време – миграцията. Нашето становище е, че миграцията трябва да се управлява, а не е, да се търпи. Не смятаме, че трябва да има че не трябва да има легална миграция. Ясно е, че Европа има нужда от легални миграция, както това е, въжи за всички останали страни по света, но иначе, що се отнася до нелегалната миграция, е, е, ясно тези, които имат право на обежище, е, не трябва да бъдат изоставени. Но това е и трябва да имаме съвсем предвидима по функционирането си система за обежище. Трябва да има връщане на нередовни мигранти и трябва подходът да се промени. Не делим хората на добри и лоши, просто трябва да се вземе предвид, че хората имат различни мнения, но крайната ни цел е една и съща. Що се отнася до другите приоритети, които имаме, например промяната към, на Европейската заповед за задържане. Е, това е важна тема за нас. Също според нас сигурността е много важна и тя трябва да се постигне е, чрез европейска култура в тази област. И накрая подкрепяме предложението на господин Ленард, що се отнася до засилването на базите данни и на Евродак. И така, както казах, може би имаме различни позиции в нашата парламентарна комисия, но целите ни са общи. има думата. Да, съжалявам, че закъснях. Имаше сериозни извинителни причини за моето закъснение какви са нашите приоритети, какво бихме си пожелали е, и смятаме, че е най-важно. На първо място убежище и миграция, естествено. Ще трябва при всички положения много сериозна дискусия да проведем по тази тема. Желаем ли и как можем да насърчим е, законната миграция, какви мерки можем да е, предприемем как можем да разработим една по-ефективна система и да преодолеем бюрократичните спънки, които очевидно пречат до този момент. Някои държави междувременно вече показаха, че желаят да работят в тази посока, споразумяха се помежду си, търси се естествено начин да се спасят хората по море да се работи в по-тясно сътрудничество с трети страни, за да може и по-лесно да се извършва връщането и обратното приемане. И също времено, специално по хората, които пътуват по море, трябва да за тези хора да помислим за една по-кратка процедура, за да се разбере колкото е възможно по-бързо дали те имат право на определен статут или не и съответно да се предприемат действия. Ние смятаме, че Дъблинския регламент, Дъблинската процедура е, заслужават внимание. Има добро предложение в нашия парламент е, именно по темата Дъблин. И се питам, защо в крайна сметка не можем да проведем ние разумни преговори с съвета. Има и е, начини да е, направим по-изпълними решенията във връзка с е, правото на обежище, а това е индивидуално право. Естествено, че за голяма част от гражданите личните данни играят особено важна роля има редица свободи е, и права на гражданите, е, за които е, очевидно си струва да поговорим, тъй като не се обръща достатъчно внимание на тях. И така, ми слушахме координаторите, всъщност те Тяхната работа беше подготвена от предходна среща на координаторите. Ще приключим работата на заседанието на координаторите утре. А сега а, имаме възможност да проведем обща дискусия. Целта е всички членове на комисията да имат възможност да се включат. Да виждаме, че броя на участниците в залата вече се увеличи и има много колеги, желащи да вземат думата, така че сега е моментът. Госпожо Хещаттер. Благодаря, господин председател. Много важни са акцентите в този дебат. Ние трябва да дадем ясен сигнал за това, че желаем едно демократично устройство и да покажем къде точно са приоритетите за нас. И освен това, именно в нашата комисия, която се занимава с гражданските свободи, но също и с въпроси на, е, от сферата на вътрешните работи, на ПВР, сигурността. Е, става дума за е, аспекти, които непосредствено засягат хората. Така че темата сигурност е изключително важна. Без сигурност няма свобода. Ние знаем това и от дискусията за контрола на вътрешните граници. Ние в Европа вече смятаме, че не е необходим контрол на вътрешните граници, защото се нуждаем от е, е, свободно движение на хора, на стоки, на капитали, но същевременно се нуждаем от една много по- е, солидна система на е, сигурност и защита на външните граници, защото знаем колко важна е тази сигурност, именно и в контекста на миграционната криза. Хората очакват с право от нас е, отговор на тези много важни, големи въпроси. Подкрепяме оценката на Урсула Фандерлайн, която поставя съвсем ясно акцента върху сигурността на външните граници. Фронтекс е, ще получи допълнително 10 е, 000 е, служители и освен това трябва да запушим най-вече дупката между обежище и е, репатриране и обратно приемане. Водим дискусии по тези въпроси, които обаче не е, водят до резултат. Каквото и да предприемаме, не можем да спрем е, трафикантите. Техния бизнес процъфтява. И хората продължават да бягат, когато се чувстват застрашени и нямат сигурност в собствените си страхи, страни. Киберсигурността, кибератаките са нещо, което срещаме не само в е, научната фантастика, е, а и в реалността. Критична е нашата инфраструктура до голяма степен, а същевременно е свързана в мрежа и ние трябва да я защитим надежно. И правовата държава е същевременно много важна тема за нашата комисия. Изключително важно е, естествено, да покажем на всички хора, че поставяме акцента върху демокрация и правова държава, върховенство на закона. Можем да се гордеем от принципа на върховенство на закона и същевременно трябва да се научим истински да браним този принцип и вътре в Европейския съюз и извън него. Борбата срещу тероризма е нещо изключително важно. Тероризма се опитва някакси да изпразни от съдържание всичко това, за което ние се борим. Трябва да бъдем абсолютно непреклонни и да направим действително правовата държава реалност и по този начин да осигурим за всички демокрация и върховенство на закона. Благодаря. Госпожа Бурек има думата. Make it as all of the rest. A моля ви, бъдете кратка, две минути. Благодаря, господин председател. Да, ще бъда кратка. Мисля, че комисията Либе трябва да се занимае в по-голямата степен с основните права като основен приоритет, тъй като те създават голяма част от правната рамка, за която често говорим и те са част от важната политика в областта на Европейския съюз, в областта на свободата, сигурността и правосъдието. Все по-голяма част, все повече тази политика се отразява върху основните права на, и свободи. Аз съм бивш омбудсман и за мен равните права за всички са много важни. Затова насочвам вниманието си към правата на хората, не към съсредоточаване върху инструменти. Затова трябва да се занимаем с хората, които страдат дискриминация поради това, че имат увреждания, поради това, че принадлежат на групата ЛГБТИ, тези, които страдат от насилие поради пола си и тези, които търсят обежище. Много голям е проблема, когато няма реално разделение на властите и когато тези хора се опитват да защитят своите права. На места се смята, че само финансовите наказания действат. Така предлагат популистски правителства. Но трябва да имаме предвид, че този тип санкции не трябва да се налагат на обикновени граждани, които не са извършители на този тип престъпления. Благодаря, госпожа Алсалани. Благодаря, ще се изкажа на шведски. för ordet. Många har redan lyfts och som jag skulle kunna skriva under. Det finns dock en fråga som ligger mig nära, nämligen kampen mot all form av rasism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 Mrs. Tick. Thank you, Chair. Или... Uh, has been reiterated by... Благодаря, господин председател. Както беше казано отново от uh, нас тук, uh, очакваме нови uh, пакт за обежището. Uh, и uh, госпожа фон Лайн вече го спомена. Uh, той беше свързан с това, че бяхме фрустрирани ние тук в парламента, че е, няма яснота за съдържанието, е, няма съгласие за съдържанието между държавите членки. Ние смятаме, че трябва първо да се направи проучване на приложението на сегашните правни норми по убежището. Вече много е, време чакаме четири доклада за приложение на инструменти в областта на убежището и ние сме длъжни да настоим комисията да си е, е, изпълни задължението да ни предостави тези доклади, защото тази информация ще ни е необходима, когато дойде предложението за новия пакт. Следващото нещо. Срещу, сред държавите членки трудно се намира съгласие да, за вътрешното измерение, но по външното твърде лесно се намира съгласие. Тоест те се договарят да си сътрудничат с трети страни за предотвратяването на миграция към Европа или за реадмисия на мигранти, които вече са пристигнали в Европа, но това се отнася дори и за беженци, които и, а, имат право на защита, но се прехвърлят обратно в, в трети страни, като Турция, например. Това е огромна отговорност, която ние прехвърляме на трети страни. Комисията Либе трябва да настои много внимателно да се а, осъществи парламентарен контрол върху тази политика, защото тук не става дума само за солидарност в, световен план, но става дума и за основни права, защото не в много страни има достатъчно добра система за обежище, така че тези хора да могат да разчитат на надежна дълготрайна защита. Даже има режими, които имат доста спорна репутация, що се отнася до корупцията и до върховенството на закона. Затова трябва да разгледаме внимателно въздействието а, върху беженците на тези споразумения на Европейския съюз с трети страни. Става дума и за постигане на институционален баланс, защото Европейският парламент трябва да изиграе своята роля. Той има роля, що се отнася до определенето на бюджета, но бюджета се определя с участието на много различни парламентарни комисии, така че този външен елемент на миграционната политика много трудно се насочва. Затова се надявам, че това може да стане наш приоритет за следващия мандат и да обръщаме особено внимание на темата легални канали за миграция, особено за целите на пазара на труда, защото такава миграция не е необходима поради демократичните развития, поради особеностите на пазара на труда и трябва да подходим по-рационално за миграцията в тази област и по този начин всъщност може да се освободят от тежест миграционните канали, е, водещи до търсене на обежище. Благодаря. Коментар без микрофон на председател. Колеговия, keďže dnes je v Európskom parlamente zaujímavá výstava proti rasizmu, tak ja nadviažem na túto tému. Благодаря, господин председател. Имаме е, вече е, една много интересна изложба, организирана тук в Европейския парламент, е, насочена срещу расизма. И естествено е много важно, според мен, да обърнем внимание на дискриминацията, на расизма. Много често говорим за тези проблеми и тези явления, когато обсъждаме е, въпроси е, от неотложна важност е, тук в Брюксел и в Страсбург, но в 21 век ние наблюдаваме дискриминация и расистски настроения в Словакия. Много хора в Словакия се притесняват от това, че и критикуват действията на правителството, което отделя средства за построяването на селища за ромите. Можете ли да си представите подобно нещо? Смятате ли, че в крайна сметка мнозинството от хората би трябвало да подкрепят подобни проекти? Има редица е, престъпления, е, които са насочени именно срещу ромите. Полицията е, във всеки случай не действа срещу тези, които по расистски подбуди нападат роми, ромски селища, заплашват е, е, ромите. Също но те е, пледират за едно такова отношение и са много активни, защото смятат, че самите роми са заплаха за обществото. Аз не съм расист. Ако също времено Европейския съюз действа преднамерено, когато е, говорим за подобни е, прояви на дискриминация, на расизъм, е, но не сме достатъчно обективни, няма да постигнем нищо. Би трябвало да търсим обективност. Да, ето, че все повече хора искат вече да се обадят и да вземат участие в дискусията. И е, проблема, за който вие говорите, ми е познат много добре. Е, тук е, в Европейския съюз, в Испания, имаме роми, които по никакъв начин не могат да бъдат интегрирани истински в обществото. Те нямат идентичност, нямат име. Е, за повечето хора това са хора без... Господин Сърселехос, благодаря господин председател. Присъединявам се към казаното от вас. От друга страна, като говорим за бъдещето, е, няма как да не си дадем сметка, че животът минава, докато ние правим планове. Може би трябва да сме готови да откликваме и на неочакваните събития ефикасно, още преди да са се случили, ако щете. Мисля, че през идните години ние ще се занимаваме все повече с дигиталните престъпления. Това е друг вид престъпност и много често и типа жертва е различна. Следователно ни трябва законодателната рамка, която в момента се развива, но трябва да се усъвършенства. Съгласен съм изказаното от други колеги. Необходимо е да настояваме повече на изпълнението. Изпълнение на европейско ниво означава сътрудничество, а сътрудничеството означава доверие. Ние би трябвало да напреднем в доверието между нас. Европейската заповед за задържане е един от тези аспекти, но ние можем да сътрудничим и в други области – и можем да развием формулата за нашето сътрудничество и с националните парламенти. Тъй като тук има все още доста какво да се работи. Благодаря. Морено Санчес, ти на палавра. Морено Санчес, заповядайте. No la, no la había pedido, presidente, pero... Ah, no. Аз не съм искал думата, но мога да я взема. С удоволствие ще говоря за приоритетите. Първо съм съгласен с казаното от колегата е, и от вас. Наистина ромите не са проблем, напротив, те допринасят много за нашата култура, за нашите приоритети. Съвсем накратко, миграция. Мисля, че трябва да работим по тази тема. Не може Средиземноморието да се превръща в гробище. Аз също така искам да говорим за европейския позор, а именно хилядите деца и младежи, които пристигат на нашия континент и чиято позиция е абсолютно неопределена. Нашата комисия трябва да работи и по това. Би трябвало тези деца да намерят място. На второ място знам, че доста работихме и по време на предходния мандат по темата тероризъм, но сега също ще трябва да продължим. На трето място правовата държава. Имам предвид и положението с върховенството на закона в моята страна Испания. И накрая европейско гражданство. Мисля, че ние напоследък говорим за какво ли не, но аз съм имал възможност да работя по темата Европейско гражданство и най-вече консулската защита. Мисля, че има какво да се направи тук. Благодаря, че ми дадохте думата. Не мислех да се изказвам, но благодаря. Вие бяхте в списъка. Е, пасамо хаора. Но сега да преминем нататък. Господин Алпрамович. Адамович? Пани Адамович. А, excuse me ген, excuse me ген. Извинява се председателя госпожа Адамович. Шановне пани Przewodniczący, шановни паинство, dziękuję bardzo. Благодаря, господин председател, госпожи и господа, уважаеми колеги. В рамките на нашата дискусия за приоритетите през новия легислатурен период ще обърна внимание най-вече на Борбата срещу словото на омразата е една тема, по която често съм говорила. Много често а, чувам, че всъщност няма такова а, явление като слово на омразата. Няма омраза, но а, в рамките на нашата дейност тук. Ние сме приемали резолюции, а и съветът на Европа е, говори по темата е, слово на омразата, но е, свързва нещата с конкретни примери за расизъм, за ксенофобия, дискриминация по отношение на мълцинства и мигранти. Ако разширим тълкуването на това понятие, слово на омразата, ще видим, че словото на омразата засяга не само политиците, не само известни личности, но и деца, и хора с увреждания, и хора без увреждания. трябва много сериозно да се занимаем с тази тема, защото тя се отнася до основните свободи и изисква специално законодателство. През ноември ще проведем публично изслушване по темата Свобода на словото, борба срещу словото на омразата в интернет и в живота. Пледирам за приемането на кодекс за борба срещу словото на омразата в интернет. И освен това би трябвало съвсем ясни цели да поставим във връзка с нашата битка срещу проявите на омраза в интернет които имат опустошително въздействие върху цялото общество. Защото всяка форма на омраза се разпространява с невероятно голяма скорост и води до сериозни последствия. господин Бартол. Благодаря, господин председател, скъпи колеги. Вече съм се представил тук в вашата комисия. Вие знаете, че от 30 години се занимавам с темата миграция като лекар. На Лампедуза имам преки впечатления. Познавам целият спектър на проблема – Дъблинския регламент трябва да бъде променен и това според мен е много важно, тъй като съм докладчик в Сянка. Мисля, че е, е хубаво да помислим за нова схема за разпределяне на тежеста, за солидарност в Европейския съюз и именно Дъблин ще ни помогне да направим първата крачка. Има един положителен сигнал от срещата в Малта вчера. Това действително е много важно, защото това, от което се нуждаем, е диалог, който да доведе до общи структурирани мерки. Е, не би трябвало е, да разчитаме само на доброволческа дейност, на импровизация, на спонтанни действия. Не. Необходима ни е една мисия по отношение на спасението, за спасяване на мигрантите, за издирване на мигрантите. Виждал съм много страдащи хора, включително и деца. И смятам, че това е неприемливо, нечестно, некоректно. Необходима ни е мисия за спасение. Не можем да оставим хората да умират в Средиземно море, което се превърна в гробище. 50 хиляди души, сред които много-много деца, малолетни, е, също като нашите деца и внуци, само че с черна кожа, обикновено с черен цвет на кожата. Е, трябва да намерим пътища за е, регламентирана законна миграция. Естествено, международна закрила за всички от тези, които отговарят на условията – но същевременно и да, регламентираната миграция означава миграция от специалисти, от които се нуждаем тук, или квалифицирани работници, а една голяма част от бягащите по море, идващи към Европа, са всъщност хора без квалификация рибари, неправителствени организации, които междувременно е, са спасявали хора, е, е, бяха осъдени в Италия. Не можем е, да търпим подобно нещо. Можем, в крайна сметка, да решим всички тези проблеми. Европа е изградена именно на основата на тези принципи. Е, демокрация, признаване на правата на всички граждани, е, солидарност. Трябва да направим нещо това. Господин Брайен. Благодаря, господин председател. Е, по отношение на политиката за, за сигурност говорих колеги тук и аз подчертавам колко важна е темата. Естествено, трябва да обърнем внимание най-вече на прилагането, на изпълнението, на работата и бързото, ефективно функциониране на правоохраняващите и правозащитните органи. Хубаво е естествено да поставим червените линии. В никакъв случай не можем да разпространим обаче наблюдението, например, което е свързано с защитата на границата върху цялото население, защото това вече е, ще се окаже, че правителството контролира нас, а не ние контролираме правителството и е, изпълнителните органи. Нуждаем се от мораториум е, на масовото наблюдение в обществото и смятам, че това трябва да бъде съвсем ясно казано и на новата комисия, че ни, за нас това е една червена линия, когато говорим за сигурност. Благодаря, госпожа Канко. Благодаря ви. Бих искал да споделя няколко мои мисли за приоритетите тук в Либе отговорността на държавните ръководители, на правителствените ръководители. Когато говорим за интеграция, за миграция, за заетост, естествено, това са хората, които носят отговорността. И ние би трябвало да говорим по-сериозно и за тяхната роля. И именно от гледна точка на отговорността трябва да очертая ситуацията. Когато говорим за миграционната криза, ние разглеждаме е, африканските държави, да кажем, държавите на происход или на транзит, като е, страни, в които може, така да се каже, да се предприемат основните действия. Ние не, ги, не гледаме на тях като на е, пазар, е, разглеждаме ги като е, е моста, който ще ни помогне да решим миграционната криза. Е, би трябвало всъщност е, е, да си даваме сметка, че това не винаги може да бъде ефективната мярка. И още нещо. Когато говорим за мигранти, ми се струва, че все още има много-много незапълнен и неизползван потенциал. Ние не използваме достатъчно потенциала на хората, които е, емигрират и които търсят поминък и нов живот тук, в нашите страни разчитаме най-вече на решенията, които ние самите можем да финансираме или да подкрепим, но не използваме потенциала на хората, които желаят да се присъединят към нас, идвайки от други страни. Трябва да направим повече в това отношение. Благодаря ви. Госпожа Делба Скорфилд има думата. Благодаря. За това вече стана дума от някои колеги, мадам Инцвелт, конкретно. Струва ми се, че е необходимо в нашата комисия Либе и в Европейския парламент да презатвърдим прерогативите на парламента, що се отнася до процедурите по правовата държава. В Европейския парламент има мнозинство, но в съвета все още нямаме отговор. Много време беше загубено. Сега трябва да работи финландското председателство, но ми се струва, че ние сме в много тежка ситуация по множество теми. Тук гласуваме законодателни норми, работим по тях и после те не се поемат от останалите институции като съвета. Това е и по процедурата на член 7 и по правовата държава. А тази процедура е много важна, ако искаме европейска институционална рамка, която да гарантира върховенството на закона. Ние искаме легитимността да бъде призната, да бъде условие в Европейския съюз, така че всеки да бъде приеман сериозно. Комисията Либе трябва да затвърди своята роля. Имахме доклада с Аргентини. Очакваме да се работи усилено и парламента трябва да бъде чут. Добре, благодаря ви. Сега госпожа Сантос. Э, um благодаря, господин председател. Комисията играе много важна роля по отношение на темата върховенство на закона в Европейския парламент. Ние на всяка цена трябва да включим темата в нашите приоритети е, и да запазим контрола върху темите, които влизат в нашия ресор. Парламентът до голяма степен е, е толкова важен, колкото е, успешно ние контролираме и налагаме принципите, е, възприяти от Европейския съюз по отношение на върховенството на закона. От години работим по темата и трябва да продължим. И още една тема миграционните въпроси и новия миграционен пакет следим развитието с е, голямо внимание. Има е, една нова инициатива, която е свързана с, с миграционните въпроси. Ние трябва при всички положения обаче да не се задоволяваме само с приемането на съответния правен акт, а след това да видим как се изпълнява законодателството на практика. Това, което се е, случва е, по отношение на Средиземноморския регион, е, същевременно е и шанс за Европа да покажем какво означава принципи в действие. Не бива да оставим Средиземно море да се превърне в гробище. Е, ще трябва на всяка цена да предприемем активни мерки е, по отношение на е, спасяването на хората по море. И още нещо, което е свързано с гражданското общество криминализацията, която наблюдаваме. Е, криминализират се е, хора, които е, помагат на мигрантите, които се опитват да ги спасят. И това е изключително важно като явление, непостимо. Трябва при всички положения да предприемем контрамерки. Благодаря. Благодаря. Господин Охаде, заповядайте. Аз съм господин председател всъщност. Буксаде се произнася името ми. Извинете ме, казва председателя. Благодаря, господин председател. Ние, новите, обикновено започваме с думите. Това ми е първото изказване, но така или иначе и аз съм нов. Реших да се присъединя към комисия Либе, защото за мен това е комисията, която би трябвало да олицетворява истинския дух на Европейския съюз, а именно гаранция за пространството на свобода и правосъдие и вътрешен ред. Виждам, че има доста предразсъдъци. Забравя се, че всъщност ние сме искали това европейско пространство, този Европейски съюз, за да има свобода. И в крайна сметка, именно справедливостта и съдебната система са една гаранция за свободите на нашите граждани. Мисля, че през идните пет години ние трябва наистина да гарантираме свободата на гражданите на европейските държави членки. Ние трябва да отделяме специално внимание на всичко, което заплашва тяхната свобода. Следователно трябва да говорим за сигурността, за правосъдната система, сигурността е жертва понякога на тероризма, включително и международния. Ето моят град, в който съм израснал, Барселона. Също виждаме, че се оказа място на терористична клетка. Ние трябва, разбира се, и да настояваме да се изпълняват стриктно решенията на нашите съдилища. Аз бих искал Испанския съд да изпълнява стриктно решенията на един френски съд, на един италиански съд, полски съд, която и да било друга държава, както и обратното, защото всичко, което правим, Иначе няма смисъл и остава само на думи. За вас са гласували европейски граждани, за мен са гласували гражданите в моята страна и мога да ви кажа, че тези граждани не ги интересува неравенството, що се отнася до пола, не ги интересува неравенството на расов признак, защото в Испания вече се направи много срещу този вид неравенство и не е необходимо да мислим за нови мерки, а да мислим как да гарантираме това пространство на свобода, така че европейците да не бъдат заплашени. И накрая аз и отбелязах изказванията и на други колеги. Те говориха за необходимостта от това да подобряваме механизмите за полицейско и съдебно сътрудничество, например в контекста на Евродак. Съгласен съм. Благодаря. Благодаря, господин Фест. Ähm, Благодаря. Дойдох е, в тази комисия, защото се надявах, че ще говорим за граждански свободи и върховенство на закона. А понякога си мисля, че трябва да сменим наименованието и да направим комисията, комисия за миграция. Господин Бартол говори непрекъснато по тези въпроси и действително в конфликт попада миграцията с гражданските свободи и правата на гражданите. На, нарастват атаките срещу хомосексуални е, е, срещу, на хора, срещу младежи, срещу деца, срещу мигранти, срещу е, хора най-вече от ислямските държави. Очевидно се очертава един ясен конфликт между защитата на гражданските свободи и права и миграцията. Така че госпожа Фандерлайн говори за защита на начина на живот в Европа, европейския начин на живот. И ние трябва да защитим този начин на живот, който е типичен за европейците. Не бива да мислим за нови пътища за законна миграция, а трябва е, съвсем ясно да се съсредоточим върху връщането на мигрантите и да заявим честно на хората, за да не ги подвеждаме, че е, е, нашите граници вече са затворени за тях. Нашата комисия трябва да го каже. Не е достатъчно само Фандерлайн да го казва. Благодаря, господин Хидвеги. Благодаря Уважаеми колеги, приветствам възможността да говорим за приоритетите на работата на нашата комисия през новия парламентарен мандат. Надявам се това да включва сътрудничеството в бъдещата работа на Либе. Както съм казвал и преди, тук има големи предизвикателства. Като говорим за списъка от това какво трябва да направим, нека и аз поговоря как според мен трябва да работим. Ясно е, че има много различни мнения по теми като миграцията. Това означава, че в духа на взаимното уважение ние трябва да отчетем тези различия между нас. От тук трябва да тръгнем, според мен, когато обсъждаме теми като миграцията. В това отношение ми се струва много важно да отчетем, че има различни видове европейска солидарност. Един от начините да се покаже солидарност към другите в Европа е да се защитават европейските граници, така както Унгария защитава външните граници на Европейския съюз през последните няколко години. Ние допринасяме следователно за безопасността на европейците и това трябва да се отчете. Същият подход е важен, когато обсъждаме как да помагаме на хората, които имат трудности, кандидати за убежище, бежанци. Трябва да работим с страните от Близкия изток, от Африка, да строим училища и болници там, защото там идва миграцията. И това ще е по-добре, отколкото да казваме, че всеки е добре душа в Европа и тук няма лимит. Нека бъдем реалисти. Същият подход трябва да се прилага и към върховенството на закона. Единствено чрез прилагане на еднакви стандарти и обективен подход ще можем да успеем. Ако говорим за върховенство на закона, нека прилагаме едни и същи критерии към всички. Така към нас ще има доверие и ще направи много повече за общата ни Европа. Госпожа Инсел, благодаря, господин председател. Някои неща вече се казаха, но аз ще ги повторя. Първо в една от областите, в които работим, ние имаме важен мандат – Трябва да се борим с крайната десница. Това означава да защитаваме върховенството на закона. Вижте къде се разпада демокрацията и върховенството на закона в Европа. Там, където управляват крайната десница и екстремистите. Мисля, че членът от Словакия каза, аз не съм расист, но Тъжно е това. Не е достатъчно да заявяваме, че не сме расисти. Това не ни прави по-малко расисти. Не може да казваме това и след това да говорим за ромите в Словакия и какви били те. Начина по който възприемаме хората, които са различни от нас, това ни прави расисти или не – и да се каже, че хора с определен происход са характеризирани от определени типове поведение, това наистина е расистко. Но нека не се обиждаме едни други. В Швеция, откъдето съм аз, заплахата за ЛГБТИ, за жените, за демокрацията не идва от мигрантите. А, пак ще кажа, от десните партии. Само преди една-две седмици в Швеция един десен кмет реши, че не може вече да се използва флага в цветовете на дъгата. Ето, не мигрантите са заплаха, този кмет. На второ място тероризма. Има всякакви видове тероризъм и политически, и религиозен. По него също трябва да работим. На трето място миграцията. Не може едни държави да поемат огромна отговорност, а други държави да казват не, ние няма да поемаме никаква отговорност. Всички ние се възползваме от Европейския съюз, защото получаваме голяма подкрепа по един или друг начин – трябва да поемем своята отговорност. И така ще го превърне в съюза, който демократичните сили в този парламент искат да видят. Така че не може хем да искаме да се възползваме от Евросъюза, хем да си затваряме очите – за хората, които имат реален проблем, които не могат да останат в родината си. Самата аз съм от мигрантски происход и нямаше да бъда тук днес, ако нещо не е принудило родителите ми да напуснат страната си. Уверявам ви, не е било за забавление. Пак ще кажа, не може да имаме полза от Съюза, но да не помагаме на хората в нужда. Прекъсва председателя. Вие е, отнехте два пъти повече от времето. Разбираме, че сте много развълнувана е, и имате право да се вълнувате, но моля ви по-кратко. Накрая необходимо е да има безопасни пътища за вход в Европейския съюз, защото ако ги има, хората няма да избират незаконните средства. Те съвсем не са безопасни. Сигурни и безопасни пътища на миграция. Thank you, Mr. Magid. Thank you very much, Chair. Um, fully well and um, support... Благодаря, господин председател. Накратко. 2008 година, преди повече от 11 години, комисията предложи директива срещу дискриминацията, хоризонтална директива, която да гарантира, че ще има равенство не само на пазара на труда, но по отношение на всичко, което засяга различния происход, по религиозна и друга ориентация. Европейският парламент нееднократно е работил заедно с комисията и гражданското общество, за да се осъществи напредък. Но, за жалост, с тази директива не се случва нищо. Същевременно председателката Фондерлайн Лайен потвърди, че новата комисия ще поеме нещата в свои ръце и дори ще предложи още антидискриминационни норми. Либе трябва да настоява за тези законодателни норми срещу дискриминацията. Благодаря ви, господин Тодорачи. Благодаря, господин председател. Три неща набързо. Първо, по изпълнението, както каза и Софи, мисля, че един от приоритетите ни трябва да бъде нашата комисия да прави проверка на законодателните инициативи. Това на оперативно ниво през юни, когато договаряхме всички групи стигнаха до съгласие, че ние трябва да проверяваме какво се случва с нормите по EPCGA и начина по който очакваме да има развитие тук, защото това ще е в основата на решенията при миграцията. На второ място вземам повод от госпожа Сипел – Съгласен съм, че изкуственият интелект, цифровизацията са връзката, по която трябва да работим. Не знам доколко можем да бъдем убедителни, след като цифровите политики са разпределени в няколко комисии. Струва ми се, че ще трябва да се опитаме да постановим добри отношения с другите комисии, които ще работят по индустриалните политики, мрежата 5G и други елементи, свързани с нашия дневен ред за сигурност. На трето място миграцията. Няколко колеги вече говориха за това. Ние ще имаме комисар за международните партньорства. и слушването ще се проведе, но ние ще имаме много малка роля там. Струва ми се, че ние трябва да наблюдаваме дейността на този комисар защото това са много важни въпроси за нашата комисия. При международните партньорства трябва да имаме своята роля. Благодаря, госпожа Валът. Микро, микро, е Междувременно много неща бяха казани, затова ще се огранича върху три аспекта. Първо, тази година ще честваме хартата за основните права и ние е правно задължителен характер. Затова трябва да използваме този юбилей, за да направим нещо, да мобилизираме хората, да ги направим по-активни. Ограничаването на медийния плурализъм, на словото на свободата на словото, на неправителствените организации, според мен е, също е актуална тема и затова трябва да е, ги включим в нашите приоритети. Не бива да допускаме е, това. Още нещо на трето място има позиция на Европейския парламент, която ще трябва естествено да се прехвърли върху съвета, а именно нуждаем се от една коректна, справедлива система за разпределяне на мигрантите и е, съкръщаване на сроковете в рамките на процедурите. Вчера е, от Малта дойде един е, положителен сигнал. Това е малка е, стъпка в правилната посока. Е, Нуждаем се обаче и от директива за олесняване на и съкръщаване на процедурата. Не можем само поради това, че директивата допуска, така да се каже, еднакво третиране и на мигранти, и на незаконно влизащите на територията на Европейския съюз, както и на трафикантите, да, е, действително по един и същи начин да ги е, криминализираме. Трябва е, да проучим нещата много добре, трябва да видим какво точно се случва. Естествено, необходим е един непрекъснат контрол в това отношение, за да разберем кой какво е сбъркал и какво е направил. Защита на външните граници е, важен момент, но това не означава, че трябва да е, надхвърляме собствените ни граници, а те са зачитане на правата на човека. Е, нещо, което се е превърнало в наш принцип и ние желаем да насърчим именно този процес на зачитане на правата на човека. В никакъв случай не бива да се увеличава натиска на незаконната миграция върху Европейския съюз. Мигрантите обаче е, все още е, е, представляват една конфликтна тема. Има някакви вътрешни граници, които се поставят пред тях и в рамките на Европейския съюз и извън Европейския съюз. Говоря за правата на тези хора не ситуацията на външната граница, а настаняването на е, мигрантите, на кандидатите за убежище е, е, е всъщност голям проблем. На много места няма начин да настаним хората при относително достойни човешки условия как е, Европейския парламент може да играе по-активна, по-силна роля по отношение на е, зачитането на правата на човека, на върховенството на закона. Ще трябва при всички положения да приключим и с програмата за нашите ценности на европейско равнище. И така приключваме с тази е, много полезна и ползотворна дискусия. Meeting here in the Labour Committee. Това беше първото ни заседание тук в комисията Либе. Двама депутати взеха думата, вече, са, които вече са взели думата, искат да се изкажат отново. Мисля, че имаме време преди следващата точка в дневния ред, така че ще ги чуем, но а, ги моля да бъдат още по-кратки от първия път защото това е допълнителен коментар към първия кръг становища, които изслушахме. Госпожо Сипел, заповядайте. Благодаря. Мисля, че имаше някои неясноти, които трябва да се изяснят. Първо, Европейския съюз не дава пари на беженците лично но дава пари на държавите членки, за да могат да интегрират по-добре специални групи, като ромите. Държавите членки могат да поискат тези средства, за да работят по програми за интеграция. Второ, за съжаление, от някой идващ от моята родна страна бяха цитирани статистики за това колко небезопасна е Германия за а, жените. Е, това, което а, изказалият се колега а, прочете тук, а, не съвпада с нито една статистическа информация, с която а, съм се сблъсквала. След това, а, а, да, има хора, които идват тук а, търсещи обежище, има и други хора, търсещи работа. Би било чудесно, ако могат да си намерят работа в родните си страни. Но трябва да ви уверя, че има тук потребности на пазара на труда, които изискват легална трудова миграция. Немският министр на труда работи в момента с Мексико, търсики работна ръка. А, освен това, имайки предвид това, че някои хора бягат от изтезания, а, просто не е нормално да им се каже, а, много интересно изтезание, ами добре, следващата година ще се опитам да говоря с лидерите в твоята страна. Благодаря, можеш да си тръгваш. Това просто не е нормално. Благодаря много. Господин Вадедриш иска думата, но преди това господин Уитъкъм, който също поиска думата. Госпожа Уедъкъм, Um, госпожица коригира депутатката. За е, първи път се изказвам в това в тази парламентарна комисия. Надявам се, че няма да имам много повече изказвания, защото се надявам, че след 1 октомври аз и моите колеги от Великобритания няма да бъдем тук повече, защото а, а, е, знаете, е, човек винаги се надява. И слушах дебата и е, бяха изразени много фобии, цитираха се много изми, говори се за езика на омразата, но едно нещо, което не се чу, беше едно от основните изисквания на демокрацията, а именно свободата на словото. Тя не беше спомената тук. А именно свободата на словото за всеки един гражданин независимо от неговата социална позиция, определя дали или не функционира една демокрация. В ентусиазма си да се погрижим хората да не бъдат обиждани, сме стигнали до момент, в който се нарушава свободата на словото и се стига твърде близо до опит за контрол и на мисленето, което се е, изразява чрез думи. Много съжалявам, че в дебата не се спомена тази тема, обаче всъщност въобще не мисля, че тя е тема, която принадлежи за разрешаване на ниво Европейски съюз. Тя трябва да си се решава на ниво държави членки, но мисля, че би било по-добре, ако се намери по-добро равновесие между защитата на чувствата на хората и ем, свободата на словото без страх от наказание. Благодаря, госпожа Ледаком. Господин Дриши, заповядайте. Ще говоря народния си език И Изслушах е, различни колеги, е, които споделиха своето мнение. Е, направи ми впечатление, че има и доста парадоксални изказвания – разбирам и от комунистическата група на Обединената левица и от либералите, че е, ние се нуждаем от хора, тук от е, работници е, за економиката. Аз говорих за това, че трябва да се спре масовата миграция. Добре, но как работи економиката? Една непрекъсната игра на търсене и предлагане. Когато предлагате достатъчно и има търсене за това, което предлагате, естествено економиката се развива добре и се развива стабилно. Но а, а, това е въпрос на опазване и на средното съсловие, не само на големите гиганти в економиката. А, говорим за младежка безработица в Гърция, в Испания, в Италия. И ето, начуваме сега, че германското правителство, видите ли, отишло до Мексико, за да търси е, човешки капитал. И това е, ни се рекламира едва ли не от социал-демократите, от е, хората, които имат самочувствието на най-прогресивни в този Европейски парламент. Защо трябва да търсят в Мексико, а не в Италия? Да, председателят прекъсва оратора би трябвало да бъдете по-кратък и когато правите второ изказване по темата, трябва да въведете и нови елементи по същество. И какво установяваме? Необходими са и повече мерки за официален контрол от държавните органи, но същевременно колкото е, по-добре се изпълняват законите, колкото по-малко е, помощи се предлагат, е, толкова по-малко ще се налага и контрол от страна на държавата. когато спазваме законите, когато економиката върви, тогава естествено няма да има и празно поле, за да може да се осъществява дискриминация или е, да има расистски явления. Трябва да намерим компромис, е, е, без да предлагаме безкрайно много предимства на определени групи. Добре, тези, които са влезли незаконно, трябва да бъдат върнати в африканската си страна на происход. Ние инвестираме естествено в развиващите се страни инвестициите трябва да се насочат към една свободна, честна търговия. Благодаря. Short, because... Заповядайте за второ изказване, но моля ви бъдете е, кратка, защото вече два часа обсъждаме темите. Просто е, направете е, допълнителен коментар. Госпожа Канка, благодаря господин председател. Ще бъда възможно най-кратко ще се изкажа на холандски. Си, а... Бих искала да реагирам накратко на чутото, че първо, видите ли, трябва да търсим контакти с правителството, когато хората пресичат Средиземно море и когато умират. Не. Очевидно става дума за недоразумение. Когато става дума за хора, които са на път да потънат и да загубят живота си, не можем да е, е, търсим контакт с е, правителствата в Африка. Понякога гостите от африканските страни казват тук в Европа вие отпускате е, държавни средства, отпускате инвестиции уж за африканските държави, давате ги на правителствата, но всъщност поддържате диктаторите, не помагате на хората, и, е, които живеят там в бедност, в мизерията. В мизерия. Ето, е, тези обстоятелства карат хората да бягат. Това е реалност там в страните на происход. Би трябвало да намерим начин по отношение на помощта за развитие, по отношение на е, стимулирането на малкия и средния бизнес, е, начини тези средства действително да се използват по предназначени, и да помогнат на хората, да се потърсят структурни решения. Това е необходимо. Благодаря. Благодаря на всички за изказванията. Имаше смисъл от е, тази точка, е, защото обсъдихме важните теми. По този начин ще се обогати позицията на координаторите защото те трябва да решат как трябва да се действа на този ключов етап при определенето на пътя ни напред, а именно изслушванията на комисарите. Искам и аз да направя едно изказване. Съгласен съм с това, което казаха някои от вас, що се отнася до организационната схема а, на подхода ни към комисарите, което е последица от начина по който се разпределиха портфелите на комисарите от Урсула фон дер Лайен е избрана за председател на следващата Европейска комисия. Господин Тодораке, вие много ясно казахте, че е много сложно това, че някои от назначените, номинираните за комисари, следва да бъдат изслушвани от повече от една комисия, по някой път от две, по някой път от три комисии. И това реално намалява способността на комисиите да повдигат важни въпроси и да настояват на отговор на изразените от тях съображения. Ясно е, че има някои комисари и някои портфейли, в които елементи, свързани с основните права, са смесени с економически въпроси, с бюджетни въпроси, нещо, което създава до сериозни обърквания и недоволства в парламентарните комисии, които следва да участват в изслушванията. Аз лично, представяйки всички вас, повдигнах тази тема пред всички номинирани комисари, с които имах възможност да разговарям. Именно на номинираните за комисари ще е, бъдат пред вас за своето изслушване – и съм заявил и пред избраната за председател на комисията госпожа Фондерлайн, че този тип разпределение на портфелите ще създаде проблеми не само при изслушването, но и през целия мандат при е, нормалното функциониране на Европейския парламент, що се отнася до парламентарния контрол върху темите, които влизат в съответните портфели на комисарите. Искате думата преди да приключа, така ли? Извинявам се, господин председател. Просто исках да кажа, че ако вашите предвиждания се изпълнят, е, би било много жалко, че няма да можем да участваме в разговори с госпожа Луида за в бъдеще. А, разсмяхте се, госпожо Уитеком. Благодаря, че проявявате чувство за хумор. Тази дискусия повдигна всички въпроси, които според мен са въпросите, поради които нашата парламентарна комисия е най-заетата комисия в Европейския парламент. Ние най-много отговорност. Нашите компетенции покриват най-голям дял правни норми, защото се занимаваме с основни права, с защита на данните, с обработка на данни, с свободно движение на хора, тема, която е една от основните теми, един от основните стълбове на европейския процес. Занимаваме се с общото управление на външните граници на Европейския съюз. Занимаваме се с вътрешните работи, въпросите за сигурността, сътрудничеството между органите на полицията, стратегията в областта на сигурността, сериозната престъпност, трансграничен план, наказателно право, процедурни права. правото на справедлив процес и пред Европейския съд нееднократно сме изисквали да се спазят нашите компетенции. Занимаваме се и с теми като сътрудничество между съдебните системи, взаимно признаване на съдебни решения и всички тези теми и по които работим, реално правят така, че нашата, нашите компетенции покриват огромно количество от правните норми. Именно за това в предходния мандат работихме с четирима комисари и с поне девет от агенциите на Европейския съюз. Те работят с парламентарната ни комисия редовно. В предходния мандат на Европейския парламент имахме заместник-председател, който се занимаваше с върховенство на закона, Тимерман, Саврамополос, вътрешни работи, правосъдие, Юрова и сигурност, Джулиан Кинг. Това бяха комисарите, с които работехме миналия мандат. Сега ще имаме заместник-председател, отговорен за евро... така наречения европейски начин на живот. След това на госпожа Юрова, ценности и прозрачност, ще имаме правосъдие Дидия Райндерс и вътрешни работи. Ува Джохансън. Също времено трябва да се занимаем и с теми, които са в портфейлите на други е, номинирани за комисари и по-конкретно, колкото и да е невероятно, темата за личната неприкосновеност беше прехвърлена в портфейла на друг комисар, а, така че и на тази врата ще трябва да чу, почукаме. След това борбата срещу изпирането на пари чрез средствата на наказателното право и е, финансирането на тероризма. Те са включени в е, портфела на заместник-председателя Домбровски, с който отговаря за економическите въпроси. А всъщност тази тема беше по наказателното право по-рано и се занимаваше с нея комисията по е, Либе. И така всъщност ще трябва заедно с други е, комисии да участваме и в тези изслушвания и то с е, намалено е, пространство за маневриране поради съвместяването. И именно за това е много важно как ще координират работата ни координаторите. И те трябва да вземат решение за точната формулировка на въпросите, които ще могат да зададат присъстващите депутати от името на политическите си групи, именно защото има ново правило да има максимум 25 въпроса, независимо от това колко парламентарни комисии участват в изслушването и всъщност участват в парламентарния контрол върху назначаването на този номиниран комисар. 25 въпроса само трябва да се разпределят сред политическите групи. Т.е. тези, които имат повече депутати, ще имат до 5 въпроса, а тези, които имат по-малък брой депутати, ще имат може би максимум един въпрос. Това означава, че координаторите трябва предварително да уточнят формулировките на въпросите и да ги разпределят сред изказващите се от съответните политически групи. Надявам се, че изказванията, които чухме, е, са предизвикали интереса на координаторите. Това е, е, е един от редките шансове да говорим наистина по всички теми, които ни вълнуват. И накрая, участието на комисията Либе в чувствителната тема за борбата срещу дискриминацията и включването и в е, нормите на европейското право ние се борим срещу дискриминацията, защото за нас са важни равните права за всички европейски граждани. продоляването на предразсъдъците, стигматизацията поради това, че е, е, даден човек проистича от дадена етническа група, религиозна, група или а, а, говори определен език или въобще принадлежи на, а, общно, на определена а, общност. И за това имаме нов портфейл, чисто нов, а, който се занимава с равнопоставеността и е даден на Хелена Дали от Малта. Така че Имаме много важни теми и накрая. Важно е да разберем още от самото начало на работата си, че темите, по които ние работим, са не само теми, които са много трудоемки, защото е, процедурата е сложна. Първо четене, второ четене, помирение, дълги тристранни разговори, които могат да продължат години наред. Виждали сме го много пъти. Ще го виждаме и през следващите години. Не само, че е, са много трудоемки тези теми, но са и повод за спорове. Те са политически спорни по своето естество. Затова трябва да не забравяме, че тази парламентарна комисия не само покрива голям брой теми, но а, и, е, покрива теми, които а, са м, спорни. А, всички ще имат право да се изкажат, а, но също а, всички неприемливи аргументи ще бъдат предизвикани. А, и така, ако някой направи изказване неприемливо за, за друга политическа група, може да очаква, че ще се чуе силно и възражение срещу неговото изказване. Има искане за засневане, заснемане на заседанието ни от ем, телевизия, унгарска телевизия, pestisraco.hu е техния вебсайт. Имате ли възражения? Ако не, можем да ги пуснем. След това, следващата точка от дневния ред – регламента за визовата информационна система. Моля, не забравяйте, че в 6 часа ще има гласуване. Т.е. трябва да оцелеем до тогава. Благодаря. И за следващата а, точка ще дам председателството на заместник председателя Бартоло а, и ще се върна в залата възможно най-скоро. Vado? Allora, colleghi, per quanto riguarda il sistema informazione sui visti, i lavori... И така, колеги, що се отнася до системата а, за информация за визите, преди европейските избори започна работа по темата и а, ще задълбочим а, дебата. Давам думата незабавно на докладчика господин Ранжел. Благодаря, господин председател. Смятам, че е, заглавието на тази точка от дневния ред е малко объркващо. Става въпрос за следното. Както вие вече казахте, парламентът вече е обсъждал темата още при предходните избори и е гласувал по своята позиция. В пленарна зала е одобрена нашата позиция за предложението на Европейската комисия. Затова искам да кажа, че тук не повтаряме обмена на становища по същество. В такъв случай е, за какво сме се събрали. Някой може да каже, че сме тук, за да разговаряме с другите институции. Да, това е вярно, но също времено трябва да се подчертае, че ние не преговаряме все още. Необходима ни е авторизация от е, тази парламентарна комисия, по която ще гласуваме след е, няколко часа. Затова се надявам, че е, ще използваме тази точка в дневния ред, за да подчертаем отново своята позиция. И така ще подчертая основните елементи от позицията на парламента Първо искаме повече сигурност по границите. Именно заради това се е, вземат предвид е, визите за дълъг престой и особено златните визи. Те трябва да се включат в визовата информационна система. Така не само ще се защитят границите по-добре, но ще се гарантират правата на, на гражданите, е, на пребиваващите тук дългосрочно и ще позволи да се е, гарантират правата за свободно придвижване. На второ място така по-добре ще се защити е, нашия защитен е, щит и по същия начин Извинете, че децата има предвид господин Аранжел и за това искаме да се намали възрастта за вземане на пръстови отпечатъци. Съгласни с предложението на комисията, но трябва да имаме предвид, че трябва да се защитава най-висше интерес на детето. На трето място, мисля, че трябва да има добре функционираща архитектура и техническа и отправна гледна точка. Именно затова Европейски парламент смята, че трябва да се е, отмени решението на съвета, което е, е, създава визовата информационна система, за да може да се е, обвърже системата с Лисабонския договор, но е ясно, че системата ще нараства и за това искаме да има възможно най-високи стандарти, що се отнася до архитектурата на системата. И на четвърто, но не на последно място, важни са въпросите за графика и бюджета. Важно е да има механизми за отчитане с конкретни срокове, иначе това няма да е добро законотворчество. Трябва също да има и срокове за приложение на е, правните норми. Нашият опит показва, че често, даже твърде често, трябва да кажа, бюджетите и графика се отклоняват от а, желателното по отношение на информационните системи. Затова искаме крайен срок от, по минимум, от максимум две години, а, за да може системата а, да заработи. Това трябва да е един от основните приоритети за Европейския парламент. Това беше и мандата за преговорите в контекста на тристранния диалог. Затова, господин председател, Очаквам да работя в тясно сътрудничество с докладчиците в Сянка. Очаквам да чуя техните първи впечатления. Очаквам да изслушаме и е, съвета и комисията и се надявам, че ще работим конструктивно. Благодаря. Grazie. Adesso la parola all'onorevole Tudorace. Благодаря. Давам думата на колегата Тодорач. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика за обобщението, в което очерта работата, която извърши парламента. Миналата седмица проведохме заседание и всички групи, както и докладчика, представиха своите виждания. Започвам с това, че действително предишния парламент е, гласува мандата и ние трябва да се придържаме към този мандат. На второ място споделям целите, така както бяха представени от нашия докладчик. Е, ние следваме същите е, цели във връзка с изпълнението стриктните срокове за техническото изпълнение естествено са много важни. Но не мога да не изразя известна тревога във връзка с мандата, който ни бе даден. Той вече е гласуван, естествено, но <clears throat> има един щекотлив въпрос. Това са пръстовите отпечатъци на деца. Това е въпрос, който ме тревожи. Помня много добре дългата дискусия, която водихме точно по този въпрос, когато разглеждахме предложението. Техническите експерти междувременно промениха своите виждания за пръстовите отпечатъци на деца под 12 години е, се каза, че и от техническа гледна точка това е непостижима цел, е, но също времено е, виждаме, че очевидно мнението на експертите се е променило. Не съм убеден, че действително мотивите е, са основателни. Е, не мога да разбера как е, да направим връзката между деца, които са на възраст под 12 години и трафикантите. Не съм убеден, че децата, които с помощта на трафикантите са влезли е, е, с е, законно ни но издадени визи. По-скоро смятам, че е, става дума за деца, които са влезли по незаконен път е, на територията на Европейския съюз. Това са въпроси, които ще трябва естествено да разгледаме много задълбочено е, и е, да ги формулираме и по време на преговорите, които предстоят, за да търсим обща позиция. Благодаря. Благодаря, е, колегата Кунке. Благодаря ви. Благодаря на докладчика. В Страсбург се видяхме. Е, е, изразих позицията на зелените. Е, ние се придържаме към нашата позиция, която вече сме изразявали и по време на предишния мандат на парламента. Приветстваме дискусията е, проведена с докладчика и докладчиците в Сянка. Е, болният въпрос естествено е възрастта е, във връзка с пръстовите отпечатъци. Много се надявам, че в бъдеще ще намерим добро решение по този въпрос. Благодаря. Сега ще дадем думата на депутатите, които желаят да участват в дискусията. Първо да благодаря на докладчика за добрата работа по този важен доклад. Терористичните атаки в Европа през последните години ни показаха, че съществува огромна пробойна в европейската сигурност. Различните правоохранителни служби разполагат с огромно количество информация – но не я обменят, защото не разполагат с необходимите механизми. През годините Европейският съюз е изградил най-различни системи, но всяка една от тях има конкретна цел и информацията в нея се съхранява индивидуално, без да бъде проверена спрямо информацията в другите системи. Това именно доведе до фрагментиран подход към сигурността, а днес на дневен ред излиза и необходимостта да се разграничат така наречените взаимосвързаност на системите. Казано на по-разбираем език, как различните европейски бази данни – визовата, Шенгенската система, системата вход/изход и други, да си говорят помежду си един полицай или граничар в процеса на проверката на дадено лице да види дали за това лице има сигнал в някоя от всички тези системи. Още през март, когато гласувахме предложението в Зала, аз го подкрепих, а сега приветствам и започването на междуинституционалните преговори. Благодарение на това компетентните власти вече ще могат да извършат пълни проверки за подозрителни лица чрез биографични и биометрични данни, ще могат да засекат наличието на няколко самоличности за дадено лице, ще могат да сверяват наличната информация и по този начин да преценят по-добре дали човека пред тях представлява заплаха за европейската сигурност. За да има успех тази взаимосвързаност обаче е отговорност на държавите членки е да подават сигнали и качествена информация в европейските бази данни. Единствено по този начин ще постигнем истински обем на информация, така важен в борбата срещу тероризма и нелегалната миграция. Благодаря Ви. Благодаря ви. Благодаря много. колежката Негосонова. Благодаря. Като докладчик в Сянка трябва да кажа, че приветствам това предложение. То ще доведе до значително подобряване на ВИС. Миграцията бе основна тема през предишния мандат на парламента, но ние не можахме да намерим най-доброто решение до този момент. При всички положения ни е необходима повече сигурност на външната граница и в този смисъл подкрепям предложението. Има няколко въпроса, които трябва да се обсъдят. Е, първо, предлагам е, да е, се определят конкретни срокове за прилагането на и за работата по това досие. В това отношение е, не съм съгласна с предложенията на съвета. И освен това, е, по отношение на визите и на разрешителните за пребиваване, е, трябва да има определен срок, определен период за съхраняване на данните не съм абсолютно сигурна, че е, е, в всички страни се съхранява е, информация за граждани на трети страни на тяхна територия. И още нещо във връзка с пръстовите отпечатъци на непълнолетни. Трябва да се съобразяваме с данните и базите на данни между 6 и 12 годишна възраст е, е възможно, естествено, при определени условия да се е, е, взимат отпечатъци от пръсти и на тази възрастова група, но същевременно трябва да се подсигури техническото оборудване, което ще гарантира по-добро качество, отколкото в миналото. Но същевременно трябва да си даваме сметка, че понякога именно на базата на пръстовите отпечатъци се ограничава валидността на съответните документи, които са издадени за тези деца. 1500 до 3000 е, е, деца от трети страни е, на възраст 10-11 години могат да бъдат жертва на трафик в шенгенското пространство. И всъщност само 5% от тях са преминали през процедура за издаване на виза. Тоест, ние трябва на базата на тези данни, с които разполагаме, да водим дискусията. Регламента, освен това, е, предвижда един определен е, единен образец за виза е, и от 6 годишна възраст нататък се предвижда задължително взимане на пръстови отпечатъци. Събирането на такива дан... пръстови отпечатъци е задължително, но те не се съхраняват в Евродак. Дания, например, и при непредружени малолетни допуска взимането на пръстови отпечатъци от 6 години нататък, докато в моята страна това е допустимо само когато детето е навършило 10 годишна възраст. Така че по отношение на събирането на пръстови отпечатъци и използването им, включително и в другите информационни системи, и в другите бази данни, като да кажем системата вход-изход, е изключително важно. Но естествено трябва да се вземат и съответните ограничителни мерки, за да защитим детето на днешно. Така че когато става дума за сериозни престъпления, наличните пръстови отпечатъци на деца, които могат да са и на възраст под 11 години, всъщност ще допринесат едно по-добро разкриване на престъпленията. Така че е хубаво тези данни да се съхраняват, но по съответно надежден начин в базите данни. Благодаря следващият оратор. Колегата Брич. Аз, извинявам се, но аз не съм искала а, думата. Може би а, е станала грешка. Добре, може би има и други желаящи да се изкажат. Не. Ще дадем думата на комисията. Благодаря, господин председател. Уважаеми госпожи и господа, депутати от Европейския парламент, нека да благодаря първо на господин Ранжело за това, че продължава усилено работата с оглед на предстоящите преговори през новия легислатурен период. С новата визуа информационна система ние се опитваме да преодолеем някои слабости и да дадем повече е, информация на служителите на граница за да извършват е, и по-ефективно своята работа. Е, ВИС, заедно с системата за вход и изход, е, ще е, допринесат за една по-сигурна граница е, на Европейския съюз. Ние смятаме, че подобренията са възможни и затова ние подкрепяме четирите основни цели в нашето предложение и се надяваме, че по време на тристранните срещи ще продължим да обсъждаме е, въпросите, които бяха повдигнати днес тук с докладчика и докладчиците в Сянка. Готови сме много бързо да работим по преговорите и да е, преодолеем слабостите по отношение на сигурността на външна граница, за да подобрим и сигурността за нашите граждани. Благодаря, господин председател. Е, преминаваме към следващата точка. Не, все още не е. Госпожа Нанаки получава а, думата. От името на финландското председателство, господин председател, а, бих желала да посоча, че председателството е готово усилено да работи по това досие, за да напреднем колкото е възможно повече по време на финландското председателство. Много от приоритетите, които подчерта господин Раншел, може би се разглеждат малко по-различно от някои от участващите страни в преговорите, но при всички положения по основните цели сме на едно мнение – и аз съм сигурна, че всички ние се стремим искрено към по-сигурни външни граници, към един по-сигурен свят за нашите граждани, за нашите деца. Резултатът при тристранните срещи в крайна сметка винаги е един компромис, който изисква много задълбочени разговори и разисквания точно по тези компромисни предложения ще говорим. Благодаря. Колегата Судара. Казвам се е, Чу Ходаро. Смятам, че е, е, предложението е много важно за развитието на Европейския съюз. Все пак има някои е, проблеми, някои детайли, които ще бъдат предмет на разговорите по време на тристранните срещи. Благодаря много предварително на всички, които ще участват в преговорите. Докладът показва е, откритост, показва колко много работа е свършена – и времено всички сме водени от надеждата, че ще има по-малко трагични инциденти и повече сигурност за всички. Благодаря. Може би колегата Ранжел би искал да направи някои заключителни бележки. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички, които участваха в дискусията. Искам да подчертая, че и комисията, и съвета, както и Европейския парламент желаят колкото е възможно по-бързо да се започнат преговори. Това са чудесни новини. Нямам други коментари. Готови сме да започнем работа. Благодаря на всички, които участваха в дискусията и работят по това досие. А сега преминаваме към следващата тема. Работен документ на службите на комисията озаглавен анализ на неоснованите на присъда мерки за конфискация в Европейския съюз. Комисията ще ни представи този документ. Давам думата на представителката на комисията, госпожа Стигъл. Благодаря ви. Добър ден на всички. Благодаря за поканата да представим е, документа, който сме подготвили е, във връзка с е, неоснованите на присъда мерки за конфискация. Това е много важен момент в борбата срещу, срещу тежката и организираната престъпност. Е, имаше една съвместна декларация на Европейския парламент и съвета, е, след което последва приемане на директивата за конфискацията през 2014 година. Някои от вас може би е, помнят, че е, с законодателите е, призоваха е, към разглеждане и на възможностите за неосновани на присъди мерки за конфискация. И ние в комисията от откликнахме на искането на парламента да разгледаме възможностите е, във връзка с е, е, прегледа на директивата, нещо, което е залегнало в член 13 от директивата, за да видим какви са възможностите за използване на неосновани на присъда форми на конфискация новия колеж е, в крайна сметка ще вземе окончателно решение, но е, е, има по отношение на сроковете вече един доста реалистичен график за следващата година в това отношение. И така ще се опитам да ви напомня за контекста, каква е, какво е законодателството, с което разполагаме до този момент и какви са нашите констатации по отношение на неоснованите на присъда форми на конфискация. Организираната престъпност, в крайна сметка, е, има един двигател и това е, е облагата, това е печалбата в Италия печалбата, която се придобива в резултат на организирана престъпност, се изчислява на 110 милиарда евро, но това са твърде консервативни оценки, бих казала. Службата за наркотици и престъпна дейност в ООН смята, че около 3,5% е, от е, глобалното БВП е всъщност печалба в резултат на организирана престъпност. Организираните е, престъпни групировки разпространяват с, с много голяма скорост своята престъпна дейност, своята мрежа и включват немалки сектори от сивата, незаконната економика, което се отразява много неблагоприятно на европейската економика. Конфискуването и вземането на придобитата по този начин печалба е един много ефективен механизъм, когато искаме да предотвратим подобни престъпления, но събирането на доказателства, иземането на имущество е, е много сложен процес. Използват се е, различни транзакции, различни парични е, посоци и придобитата по престъпен начин печалба и криминалните действия, престъпленията е, сами по себе си е, трябва да бъдат поставени в пряка връзка помежду си, да, за да има осъдителна присъда и вземане на имуществото. Така че е, в някои случаи не е възможно да се установи съвсем безспорно тази връзка и затова ние разглеждаме и альтернативните възможности. Обикновено проблемът е, че е, традиционната форма на конфискация, е, е, основаваща се на присъда, не винаги е, се съпровожда от е, ефективните средства е, и инструменти, с които работят ефективно вече разследващите органи, така че да могат да осъществят тази връзка между печалбата и организираната престъпност. Около 1% остава неразкрит и не конфискувана, съответно и облагата, печалбата. И така, какви са различните модели в Европейския е, съюз, в държавите членки? Е, ние е, се опитахме да направим нещо като насоки по, за типологията. Е, така наречената мрежа Карин е, започна да се развива през 2015 година. Е, тя бе разработена именно за тази цел. И виждате, че има главно четири модела. Класификацията всъщност позволява категоризиране на различните подходи, които се прилагат в държавите членки. И ние действително се почувствахме мотивирани, е, като видяхме, че има държави членки, които е, е, използват тези различни модели. Първият модел е класическата форма на конфискация, основаваща се, не основаваща се на присъда. Наказателното производство е започнало има заподозрени, има обвинени, но а, а, компетентните органи и, съдебната, и съдът не могат да се произнесат с присъда, било защото имаме умрял обвинен или обвиняемите са се укрили. или да кажем поради имунитет, е, възраст, е, психическо състояние на е, обвиняемия не може да се произнесе присъдата. Втория модел, разширената конфискация, е моделът, който ви позволява да конфискувате активи, които не са пряко свързани с престъплението, за което е осъден обвиняемият така че конфискацията в този случай се разширява и обхваща и а, а, друго имущество, което е притежание на съответното лице. Действията всъщност се предприемат не срещу лицето, а срещу спрямо а, активите а, и а, следващият модел а, е модела, при който лицето разполага с определено богатство, с определено голямо имущество, но също времено то не може да се свържи с данните, които е на то е записало в декларацията за в имуществената си декларация и не, източните са неясни. И така, каква е законовата рамка за проследяване, е, обезпечаване и конфискация на активи? Това е, е решението на съвета във връзка с службите за възстановяване на активи и за сътрудничеството между тези служби. Това на практика е, е, е решение, което би трябвало да подпомогне полицейските органи да проследяват престъпленията и които водят и до конфискуване. Освен това имаме директива 42 от 2014. Директивата вече е транспонирана. Тя се отнася до обезпочаването и конфискуването на средства и облаги от престъпления. Регламент за взаимно признаване на актове за обезпечаване и конфискация Периода за транспониране на този сравнително нов инструмент е декември 2020 година, следващата година. И наскоро бе прията и директива за улесняване на достъпа до финансова информация правоприлагащите органи ще могат по този начин по-лесно да установяват връзката между престъплението и натрупаната печалба или която е облагата свързана с престъплението, защото има, ще имат по-пряк достъп до съответните бази данни. 21 година, август, изтича срока за транспониране. И така стигам до следващия слайд, кои са основните елементи в директивата от 2014 година. Елементи свързани с конфискация неоснована на присъда има а, разпоредба а, във връзка с а, класическата а, а, форма на конфискация, основана на, неоснована на присъда, да кажем, поради смъртен случай, а, заболяване, укриване. Имаме разширена конфискация, имаме конфискация а, спрямо трети страни включени са и определени гаранции е, и е, управление на активите, както и обезпечения. Най-важното във връзка с е, член 4 е записано тук. Ще го подчертая, няма да изчитаме целият текст. Ще получите презентацията тук в член 4 всъщност се поставят е, е, основните елементи всъщност е, в случаите, в които конфискацията не може, не се основава, да кажем, на произнесена присъда поради укриване на лицето или поради заболяване и е, по тази причина не може да се извърши конфискацията на основата на произнесена присъда. Следващия слайд. Член 5 на директивата урежда модела, при който имаме разширена конфискация. Това е модел идентичен с модела, който ви представих току-що. Държавите членки разполагат с възможността в националното си е, законодателство да извършат конфискация не само на придумито имущество от престъпленията. Следващия слайд. Това е нормата за конфискации от на активи, които принадлежат на трето лице. В този случай конфискацията не е альтернатива, тя по-скоро позволява да се конфискуват активи, които са били прехвърлени на трето лице с цел укриване или избягване на конфискацията. На следващия слайд виждате съвместната декларация между Европейския парламент и съвета по време на приемането на директивата. Както виждате, Европейската комисия е призована да направи анализ при най-ранната възможност и да се съобрази с разликите в правните традиции и системи на държавите членки. Така че това, което правим в момента е първата стъпка. Ние разглеждаме какво се прави в държавите членки, за да анализираме този материал, да видим какво са направили държавите членки междувременно. Анализът ни показва, че има 25 държави членки, всички освен България, Ирландия и Обединеното кралство, които разчитат на класическия модел за конфискация. С други думи, конфискацията не е възможна, когато за подозрения е починал или се укрива. В 26 държави членки същевременно има режим на разширена конфискация. Всички, освен Гърция и Ирландия, в 13 държави членки имаме форма на инрем и процедури за богатство с неизяснен происход – когато се прави сравнение на доходите на едно лице и това, което притежава. Има три държави членки, които разчитат най-вече на процедурите за богатство с необяснен происход. Това са България, Обединеното кралство и Ирландия. Е, виждате, че има и доста режими от смесен тип в държавите членки. Що се отнася до класическия модел, който е разпространен, тук също виждаме доста различия между държавите членки, най-вече в обхвата на моделите. Има 8 държави членки – които реждат и хипотезите на болест или укриване. Четири от тях само уреждат случаите на смърт, докато други четири изключват тези хипотези. Седем държави членки разглеждат единствено хипотезите на болест или укриване. Две само хипотезата на смърт. Една държава членка, Германия, урежда всички хипотези, когато не е възможно да има издадена присъда при наказателно производство. Една държава членка, Румъния, разглежда единствено хипотезата на болест на заподозреното или обвинено лице – Виждате, че има голям разнобой между държавите членки. От тук и нашите заключения въз основа на анализа. Виждаме, че има по-голяма хармонизация, но все още има и доста големи разлики. Повечето държави членки са отишли по-далеч от минималните изисквания по директивата. Те са разработили допълнително своите модели – Има и доказателства, които показват, че такива системи биха могли да доведат до обещаващи резултати, но няма достатъчно данни все още. И разбира се, трябва да се има предвид, че бит системите на държавите членки – са строги и те отговарят по-настоящем на изискванията, свързани с спазване на основните права. Това е заключението, което мога да направя. Очаквам бъдещата ни дискусия. Благодаря. So Много ви благодарим, госпожо. Наистина това е много важно за борбата с организираната престъпност и анализа на неоснованите на присъда мерки за конфискация в Европейския съюз със сигурност са изключително, изключително съществен. Ще започна с нашия заместник председател, господин Радев. Председател, уважаеми колеги, Бих искал да благодаря на Европейската комисия за представянето на документа. В Европейския парламент многократно сме призовавали за приемане на правила, които да подобрят законодателната рамка и да доведат до реална конфискация на незаконно придобито имущество. Конфискацията на доходите от престъпления е ключова мярка в борбата с организираната престъпност. Имайки предвид, че 99% от възможните печалби от престъпна дейност не се конфискуват, и остават на разположение на престъпниците, е нужен ефективен инструмент за борба с престъпността и тероризма на ниво на целия Европейски съюз. С Регламента за взаимно признаване на решения за обезпечаване и конфискация ние нанесохме сериозен удар и подобрихме конфискуването на активи, придобити от престъпна дейност. Страните в Европейския съюз вече ще могат да признават решения за конфискуване на активи, които не са приходи от престъпление, както и активи, които принадлежат на трето лице. Работният документ на Комисията обаче се отнася за приложението на Директивата. Става ясно, че разпоредбите са доста различни в държавите членки и че липсва достатъчно актуална информация. Въпреки това сме свидетели на реформи в много държави, в които започва да навлиза механизма на неоснователна присъда мерки за конфискация от тип 4. Разбира се, тези процедури трябва да имат гаранции за спазване на човешките права, така както са залегнали в договорите, в Хартата, както и в Европейската конвенция по правата на човека. В моята страна България ние прилагаме механизъм на конфискация от тип 4 и през последните години имаме много добри резултати. Бих искал да попитам комисията какви са следващите стъпки, които смята да предприеме за по-нататъчно хармонизиране на правилата за конфискация в Европейския съюз и какво е мястото на конфискацията без влязла в сила наказателна присъда от тип 4 в една бъдеща законодателна реформа? Благодаря Ви за вниманието. Госпожа Зипел. Благодаря ви, господин председател. Мисля, че отново опираме до един щекотлив въпрос – защото много от нашите граждани не разбират, че понякога престъпниците са осъдени въпреки това те си запазват приходите от незаконна дейност. Но също така щекотлив е въпроса, когато говорим за този тип конфискация на неосновани на присъда активи като същевременно ние трябва да се грижим и за основните права. Има още един въпрос. Конфискацията е единият въпрос, но има още един въпрос. Какво се случва? Каква е по-нататъчната съдба на конфискуваните активи? Доколкото знам, държавите членки имат различни подходи. Не знам комисията дали има някакво отношение, дали това отива към бюджета – или тези средства се използват по предназначение за различни цели, дали разполагате с някаква информация. Благодаря. Госпожа Строгаро. Благодаря, господин председател. Благодаря на комисията за това представене. Очаквам с нетърпение доклада и новите данни от държавите членки, тъй като това, което ни липсва, са данните. Трябва ни информация, трябва ни по-пълен анализ, тъй като в Съюза ние губим годишно по 110 милиона евро – Възстановяват се само 1,1% от тези активи. За мен е важна стъпка напред това, което се предложи, но трябва да ви напомня, че в тази институция ние имахме много различни позиции по неоснованите на присъда мерки за конфискация. Първоначално член 5 беше формулиран така, че трябваше да бъде заменен от един доста хлабав текст, който позволява тази конфискация в много силно ограничен брой случаи. Моят въпрос към комисията е дали можем да бъдем по-конкретни и ще се осмелим ли да го направим – Повечето държави членки, например моята страна Румъния, също прилагат класическия модел. Румъния използва частично първия модел, но защо не се водим от примера на България, която има много големи успехи е, с конфискацията, използва обратната тежест на доказване – липса на доказателства за това, че доходите са придобити закона е достатъчно. Ние готови ли сме след като излезе доклада сравнително скоро, края на октомври или до година, да укрепим тази рамка за класическите конфискации, но също така и да предложим по-строги мерки, за да се случи наистина конфискацията при неосновани на присъда мерки. Аз също имам какво да кажа. С това изчерпихме списъка на изказвания госпожо. Госпожа Стрик, ние зелените също смятаме, че престъпниците не бива да се облагодетелстват от своите деяния. В националните системи имаме различни практики, но трябва и да помислим дали имаме нужда от допълнителни законодателни норми е, в Европейския съюз за конфискацията. И този анализ е всъщност добра основа за нашите разисквания. Честно казано, моята група приема много неохотно идеята да се дадат още повече основания – за конфискации при липса на влязла в, в сила наказателна присъда. Важно е, разбира се, вие казвате, има гаранции за човешките права, но най-важната гаранция е да имаме на лице присъда. И член 6 на конвенцията, член 47 на хартата, правото на справедлив процес – са всъщност под заплаха, така че ще трябва да поговорим по-надълго и на широко. Докладът по директива 2014-42 ще бъде добре дошъл и ще имаме предвид информацията от комисията. Колегата Киничи. Благодаря, благодаря на комисията Аз съм италянка и личния и професионален мой опит ми показва колко е важно да ударим престъпниците там, където ги боли, а именно незаконно придобитите активи. Разбира се, те имат нужда от тези активи, за да оперират, но и когато ги конфискуваме, това не се влива и в незаконната сива економика. Чухме какви са цифрите. Стана ни ясно, че има възстановяване само от 1,1%. При това положение този вид конфискации стават особено важни. Има и различия между системите на държавите членки – И както винаги, това се използва от престъпните организации. Случва се въпреки европейското законодателство и въпреки регламента за взаимното признаване от 2018 година. Докладът показва ясно, че имаме нужда от общ знаменател. Ние трябва да намерим най-подходящия начин за тези конфискации. Комисията е направила много внимателен анализ, разгледала е и италианската система и нейните мерки срещу мафията. Мисля, че това може да послужи като отправна точка и на останалите Италианският модел има своите силни страни. Ние го използваме при нашите съдебни производства. Разбира се, трябва винаги да има процесуални гаранции Това е модел, който наистина може да се използва, когато търсим най-ефикасните начини за борба с противозаконната дейност и незаконно придобитите активи. Благодаря още веднъж на комисията за това, което ни представи днес. Очаквам с нетърпение окончателния доклад. Благодаря. Благодаря. Нека ви напомня, Може би комисията също иска да каже няколко думи, но по предишната точка ние имахме една много дълга дискусия за приоритетите на Либе и възможността да работим в наказателно-правната област. Ние сме законодателен орган. Именно работата в законодателната сфера е важна. Наказателно-правната област всъщност както и процесуалното право, беше основно национално правомощие, но точно за това директива 2014-42 е важна, за да можем да хармонизираме конфискацията на незаконно придобитите активи. Също така, ние задължихме комисията да докладва и за неоснованите на присъда мерки за конфискация. Това са тъй наречените конфискации in rem. Това не е конфискация срещу лицето е конфискация на активите. За това се нарича ин-рем. Ние също така виждаме колко различни са правните режими в държавите членки – и точно за това трябва да се стремим към хармонизацията. Това трябва да е и задължението на Европейската комисия. Имаше случаи пред Съда по правата на човека, точно защото се оказва, че правните стандарти са различни – когато се извършва конфискация ин рем чрез заповед от гражданското производство. Сега се обръщам към комисията, не знам дали иска нещо да добави. Заповядайте, отново ви давам думата. Thank you, thank you very much. And, uh... Благодаря, благодаря много. Благодаря за проявения интерес към темата. Благодаря за зададените въпроси. Нека да отговоря на някои от въпросите до толкова, доколкото мога на този етап. Що се отнася до графика, решението за това кога ще излезе доклада ще се взема от новата комисия. Най-вероятно това ще стане през първото или второто три месечие на следващата година, поне това е, е реалистичната цел на комисията ще реши. Същото въжи и за решенията за бъдещите правни норми. Това, което се опитваме да правим сега е да съберем фактическа информация, възоснова на която да се проведе обсъждане на темата, за да могат да се вземат решенията тази област. Що се отнася до въпроса за това как се използват е, конфискуваните активи, в настоящата директива 42, директивата за конфискация, се насърчават държавите членки да обмислят социална, използването на конфискувани активи е, е, за социално благо в няколко държави членки, всъщност доста държави членки, има разпоредби, които предвиждат а, активите да се използват за цели съвместими с общественото благо. Така че а, това е добре на онези, които нямат, не, не нарушават нищо, защото директивата просто ги насърчава да го направят. Що се отнася до транспонирането, то съвсем не е съвършено всъщност вече има три процедури за нарушение срещу държави членки за това, че не са изпълнили задължението за съобщаване за транспонирането. Процедурите са срещу Люксембург, България и Румъния. Тоест, има още какво да се направи при транспонирането в държавите членки. Мога само да се съглася с коментарите, които бяха направени за основните права. Режимите за конфискация, особено неоснована на присъда, трябва да намери, намерят подходящото равновесие между основните права и отнемането на активите на организираната престъпност. Благодаря. Благодаря ви. Това е по тази точка. Очакваме стъпките, които ще бъдат предприяти от комисията в Лайен. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Имайте предвид, че в 6 часа е предвидено гласуването, което означава, че а, около 6 часа залата ще започне да се пълни. Затова имайте предвид, че трябва да действаме стегнато. Следващата точка е свързана с фалшивите и автентични документи. Системата ФАДО, която има за цел да отмени съвместно действие на съвета 98700 одобрен от министрите на правосъдието и вътрешните работи. Това е проектът доклад по системата ФАДО. Така се нарича системата. Тя е част от предложението за функционирането на Frontex, но бе взето решение да се разделят двете теми и това беше предложено от съвета на председателите и ме одобрено. Госпожа Мецола ще вземе думата. Тя е докладчик и след това ще чуем докладчиците в сянка на политическите групи. Благодаря ви, е, господин председател. Говорим за разработването на правни норми за фалшивите и автентични документи, системата ФАДО. Това е последната стъпка е, при изгра... свързана с функционирането на Европейската служба за гранична и крайбрежна охрана. Това е крайната стъпка на процеса. Искам да благодаря на всички колеги, които участваха в този е, процес на законотворчество и искам да им, им благодаря за положения труд. Целта е да се подобри начина на функциониране на системата и да се уточни как се ползват личните данни, и да се изиска по-голямо участие на Европейския парламент в разработната системата ФАДО. Аз лично сметнах, че е необходимо да се оточни по-добре какво се има предвид под обработване на лични данни от Frontex по член 5. В системата ФАДО се въвеждат ограничени лични данни и е, целта им е да уточнят точно как трябва да изглеждат автентичните документи и е, да могат да се разпознават фалшифицираните документи. Друг важен елемент за системата ФАДО е да се засили участието на Европейския парламент – в управлението на системата. И тук предлагам да се прилож... променят няколко от актовете за приложение на актове за делегация, защото смятам, че Европейския парламент трябва да може да се произнесе включително и по техническите спецификации на ФАДО и процедурите за контрол и проверка. И едва след като сме 100% сигурни, че ФАДО функционира добре, можем да я оставим да функционира. Предлагам и промени към съответните членове. И слушах съображенията на колегите от другите политически групи, що се отнася, например, до приложното поле на този регламент. Някои от колегите казаха, че приложното поле е твърде широко. А, а, и аз също не смятам, че е необходимо да се действа с изчерпателен списък документи. Трябва да може е, да се добави към списъка, там където е необходимо документи, които се издават от държавите членки, свързани с пътувания, с право на пребиваване и с идентичност, документи за идентичност, издавани от държавите членки. Това означава, че само онези документи, които имат връзка с функционирането на системата, ще бъдат добавени в ФАДО. Предлагам и допълнителен член, в който се предоставят повече подробности за отговорностите на агенцията. Една от тези отговорности ще включва да се ем, качва в системата информацията, изпратена от държавите членки. Така, като се качва от едно и също място информацията, ще се постигне последователност и уеднаквен формат. Също така е, е важно системата да може да се използва в реално време за идентификация на фалшифицирани документи. Frontex вече разполага с достатъчно експертни познания и мисля, че е важно всички държави членки да могат да разширят достъпа си до тази вече натрупана експертиза. Очаквам да работим добре по-нататък с докладчиците в сянка, за да приключим процеса по време на финското председателство. Благодаря на финското председателство и на комисията за отличното сътрудничество. Благодаря. Благодаря ви, госпожа Мецела. Сега докладчиците. Сянка госпожа Калиора, докладчик Сянка от социалистите и демократите. Благодаря, господин председател. За мен темата е нова, затова нека да благодаря на всички колеги, които са работили по тази тема в предходния мандат на парламента. Нека да благодаря на докладчика, госпожа Мецала, за работата и по проекто доклада. Много внимателно проучих вашето предложение и трябва да призная, че то е много по-добро от първоначалния текст, който се обсъди на първата среща с, а, на докладчиците в сянка с съвета и комисията. А, но имам все още някои съображения, които се надявам да бъдат взети в предвид. Ще ги изготвя в писмен вид, така че няма да ги чета сега ще ги изпратя в писмен вид, но въпросът е да се повдигнат най-важните от тях. Първо, включването на лични данни. Като се има предвид, че ФАДО е система образци на а, фалшиви автентични модели, не виждам защо изобщо трябва да се включват лични данни в тази банна, база данни. А, трябва да е ясно, че е, се минимизират такива данни, но още по-ясно трябва да се заяви изискването лични данни да е забранено да се качват в системата ФАДО. Второто ми безпокойство – точките на достъп. Отново, е, вашите усилия значително са подобрили текста, но има твърде много различни точки на достъп и различни нива и за това мисля, че трябва да уточним нещата допълнително. И накрая, по въпроса за документите. Спи... Това, че списъкът не е изчерпателен. Уверявам ви, че държавите членки са способни да издават стотици официални документи и затова може би не е лошо да има изчерпателен списък, а не неизчерпателен списък, за да може да има по-голяма яснота за това какво точно са длъжни да предоставят в системата държавите членки. И така, на ваше разположение съм госпожо докладчик и очакваме да си сътрудничим добре. Благодаря. Отлично, госпожа Калиорен. Господин Тодораки. Благодаря, господин председател. Благодаря ви е, и на вас, е, е, Роберта Мецела, за отличния проект доклад. Както и преждеговорившата колега, смятам, че докладът подобрява значително някои елементи. Първо, що се отнася до приложното поле, вече изразихме някои коментари, що се отнася до яснотата за това как се използва този регламент за ФАДО и конкретното упоменаване, че става дума за образци на документи, е отличен принос към системата. Затова сме доволни от посоката, в която се развива текста. Същото може да се каже и за личните данни. Първоначално се безпокоихме, че не е ясно какво се вкарва в тази система и за това се безпокоим колко а, точни трябва да са а, нормите за личните данни. А тук докладчикът въвежда много а, а, добра, добро уточнение за приложното поле и това реално намалява необходимостта да се въвеждат допълнителни изисквания за личните данни. И накрая, но не на последно място, изменение 80D. Начина по който се уточнява задълженията на агенцията. Това подобрение е добре дошло. И бих се радвала същото да бъде направено и за задълженията на държавите членки, що се отнася до подаване на информацията към системата, както и задълженията на третите лица, които ще имат достъп до системата, авиолиниите и други оператори, защото мисля, че трябва много ясно да се заяви в правните норми какви са задълженията и отговорностите за всички, които имат достъп до системата. Благодаря ви, господин Тогораки. Госпожа Реймон. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, госпожо Мецла, за отличното сътрудничество. Имаме няколко въпроси и несъгласия, що се отнася до предложението на съвета и някои от тях вече са покрити от вашето предложение. Остават обаче няколко съображения, които не са взети предвид. Например, факта, че тази база, на данни, е, база данни се управлява от Frontex, а не от Европол. В крайна сметка Европол отговаря за сътрудничеството между е, правоохраняващите органи и за това е, под въпрос се поставя тук правното основание, защото виждаме прехвърляне на задачи от една агенция към друга, от Европол към Фронтекст. Другият въпрос, който искаме да повдигнем е свързан с личните данни. Да, казвате, че те не се... Не, тези съображения няма значение заради приложното поле, но мисля, че, мисля, че има нужда да се изключат изрично. И след това нивата на достъп до базата данни, предложенията да се включат подробности да, действително, мисля, че трябва да има повече яснота, както и за ем, членовете за изпълнение по делега... за актовете за изпълнение и актовете по делегация. Благодаря. Колегата Тардино има думата. Благодаря, благодаря на госпожа Мецала. Смятаме, че този доклад е добра начална точка. Бяха направени много нови предложения от докладчика. И искам да се спра на някои от тях. Мисля, че системата ФАДО трябва да бъде оценена по-положително, защото е важно от институционална гледна точка да се направи е, подходящия избор, що се отнася до актовете за приложение актовете по делегация. Според нас, що се отнася до техническите спецификации, те трябва да се ем, определят с акт по делегация, а не с акт за приложение. Благодаря, госпожа Бласаде. Благодаря, господин председател. Първо искам да благодаря на госпожа докладчика за нейната работа през последните седмици и изменението на предложението. Има най-различни въпроси. Мисля, че е добре да се конкретизира в кой момент държавите членки се задължават да дават информация на системата ФАДО. И също така да е ясно коя е конкретната държава членка и конкретният орган в тази държава, който отговаря за този вид информация. Също би трябвало делегираните актове да се споменат при техническите спецификации и процедурите за обработка на информацията. Мисля, че госпожа докладчика разсея моите опасения, но не става дума само за включване на делегираните актове актове. Интересуваме дали това се прави за, с цел оперативна дейност или по други причини, които са по-скоро политически. Ако сме във втората хипотеза, трябва да сме по-конкретни и по-строги. Това са силно технически системи и може да се навреди на работата на Frontex. Също така е добре да има разпоредба, която да ограничава достъпа до документи, които са предмет на разследване. И този достъп да бъде забранен на всички нива, така че да не се намесваме в работата на съда и полицията. И в крайна сметка аз съм убеден, че ще стигнем до добро споразумение и напредък. Благодаря. И сега от името на ГОЕ госпожа Рего, не знам дали е в залата. Не, може би. В такъв случай Гое няма да бъде чута по доклада на госпожа Мецола, затова се връщам към докладчика госпожа Мецола. Заповядайте. The, um, the have... Бих желала да благодаря на колегите, които се изказаха положително, оптимистично. Някои от тях е, предложиха и други виждания. Ще имам предвид е, техните критични бележки и е, предложенията. Всички изменения ще бъдат разгледани колкото е възможно по-бързо, така че колегите да могат колкото е възможно по-бързо и да се произнесат по досието. Благодаря, госпожо Бецала, за вашия доклад, за вашата подкрепа. Вие действително се ползвате от подкрепата на колегите. И така, как извеждат нещата по отношение на сроковете за внасяне на изменения 15 октомври, 12 часа. Повтарям, 15 октомври за внасяне на изменения, крайен срок. И така, сега започваме с гласуването. Насрочили сме го за 18 часа. Предлагам съвсем кратка, наистина съвсем кратка пауза. И се надявам, че всички вие сте подготвили вече картите за гласуване. go. Now we go. И така, сега започваме. Добър вечер на всички е, и на тези, които са, е, се върнаха в залата. Да. Е, още сутринта започнахме с проучвателната група за Европа, след това в 2.30 започнахме с заседанието на Либе и ето, 4 часа по-късно стигаме до последната точка за днес съгласуване. И сега има а, и хора, които бяха забравили а, електронните си карти, междувременно вече ги получиха. А, много моля, правете всичко възможно така че да сте добре подготвени за гласуването. И сега първото съобщение. По 5 досиета ще трябва да гласуваме. 10 е, досиета ще трябва да гласуваме. Има Както знаете, в началото на всеки легислатурен период е, в Европейския парламент са така наречените висящи дела е, или е, недовършени досиета. Досиета, които, по които е започната работата в предишния мандат, но не е била довършена. И трябва да се вземе решение дали комисията ще започне отново от начало но а, ние решихме, че все пак ще продължим работата, няма да ги връщаме на комисията. Но сега ще трябва да гласуваме по-отделно по всяко от тези досиета. И ни е необходимо квалифицирано а, а, мнозинство а, във връзка с споразумението за ранно второ четене по правило 72 от правилника. В нашия случай какво означава квалифицирано мнозинство? 35 гласа за. Ето това са практическите аспекти. Още веднъж повтарям, 68 сме общо на брой и 35 гласа за ще са ни необходими за да приемем тези а, предложения. 35 гласа за. И така започваме с гласуването. Временно въвеждане на граничен контрол по вътрешните граници. Става дума за гласуване на екипа, който ще ни представлява при интеринституционалните, междуинституционалните преговори. И така, гласувайте, моля. Имаме проблем с социалисти и демократи. А, сега са. Да, един глас по-малко. Да, но сега вече всичко е наред. Добре, гласуваме. Ето, успяхме. 43 за, 11 въздържали се, 12 против. Приема се с квалифицирано мнозинство. Сега, по регламента за оперативна съвместимост, Пауражел е докладчика. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Да, 53 за, 8 въздържали се, 5 против. Поздравления на господин Ранжел. Получихме квалифицирано мнозинство статистика на общността за миграция и международната закрила. Не, извинете, създавам на програма за обмен, помощ, обучение. А, не, не, не, сбърках. Сбърках. Да, э, статистика, действително. Сега ще гласуваме по статистика на Общността за миграцията и международната закрила. Ян Кристоф Ойтхен е нашият докладчик. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Да, успяхме и тук. Приема се с квалифицирано мнозинство. Поздравление на, а, за докладчика. И сега, Перикъл 4 на Клер Дали. Докладчик. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Да. Приема се с квалифицирано мнозинство. Минаваме към следващото досие. Създаване на програма Права и ценности. Това са досията, свързани с МФР. Алис Кунке е нашия докладчик. Маля, гласувайте. Край на гласуването. Да, Приема се с голямо мнозинство. Поздравление за докладчика. Преминаваме към създаване на фонд обежище и миграция. Също досие свързано с МФР. Мириам Дали, моята колега. Мириам Дали е докладчика. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Поздравления! Приема се. И така, създаване на инструмент за финансово подпомагане за управлението на границите и за визите като част от Фонда за интегрирано управление на границите. Таня Файон е нашия докладчик. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Поздравления за Таня Файон. Квалифицирано мнозинство. Създаване на фонд вътрешна сигурност. Колегата Моника Холмайер е докладчик. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с квалифицирано мнозинство. Поздравление, госпожо Халмайер. Предотвратяване на разпространението на терористично съдържание онлайн. Патрик Яки е докладчикът. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Да, приема се. Приема се. Поздравление. И сега последното досие. Списъци на трети страни, чието граждани трябва да притежават визи, когато преминават външната граници и са такива, които са изключени от изискването Косово. Таня Файон отново е докладчика. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Да, приема се. Поздравления за докладчик. И така, всички тези досиета а, са готови за ранно а, второ четене и споразумение по тях. Пожелавам приятна вечер.